Because... Мисля, че трябва да започваме заседанието, защото времето тече наистина много бързо. Вече загубихме 15 минути. Нека да започнем заседанието с приемането на дневния ред. Нека да ви информирам, че имаме искане от Йенс Гайер да сменя времето за неговото представяне, а именно точка 10 по регионалните стратегии за индустриалните региони. Предложението на нашия колега е тази точка да се премести след 5 часа, тъй като той не може да присъства до тогава с нас. Ако сте съгласни, отчетете, че най-напред ще разгледаме точките от 12 до 16, един час по-рано така че ако сте съгласни с това, може да приемем дневния ред. Също така, нека да ви припомня, че както обичайно заседанието се предава на живо по интернет. Също така трябва да спазвате определеното време. Да, времето е само индикативно, то е иллюстративно, тъй като трябва да променяме графика според някои непредвидени обстоятелства. Сега с тези думи думи. Минаваме на точка 2. Одобрението на протокола от заседанието от 17-18 декември миналата година. Разполагате с протокола и го считаме, ще го считаме за одобрен до края на заседанието, ако не се повдигнат някакви възражения. Точка 3. Съобщение на председателя. За момента нямам никакви съобщения, които да ви представя. И сега бих искала да преминем към точка четвърта а именно размяната на мнения с представителите на Европейската комисия. Ние сме поканили като наблюдател, докладчик от Комитета на регионите по този въпрос, размяна на мнения за насоките за публичната помощ от Европейския съюз за регионите. Ние без повече забавяне ще дам думата на господин Герт Ян Копман, който е заместник генерален директор на политика за държавните помощи, генерална дирекция конкуренция в Европейската комисия. След това ще дадем думата на Николас Мартин от генерална дирекция регионална политика. Герт Ян, заповядайте, имате думата. Благодаря ви, госпожо Хюбнер. Благодаря ви за встъпителните думи. Добро утро на всички. Нека да започна, казвайки, че за мен е истинско удоволствие да съм тук сред вас във вашата комисия, за да представя накратко нашите размисли по насоките за публичната помощ от Европейския съюз за регионите. Поддържаме редовен диалог с Европейския парламент. Комисарят Алмуния би искал да присъства днес и той, но не може да присъства днес Гьобелс, тъй като е заед, но той така или иначе изразява желание да участва в целия диалог, в процес на целия диалог с Европейския парламент, тъй като този диалог е изключително важен за него. Нека да започна с факта, че преразглеждането на насоките се разглежда като част от много по-широко обхватна реформа на публичната помощ, като която като цяло включва всички норми и правила, включително процедурните правила, които управляват публичната помощ и раздаването на публична помощ в Европейския съюз. А този пакет има три цели, като най-важната от тях е да се стимулира економическия растеж, да се помогне на държавите членки да поощряват економическия растеж. На второ място бихме искали да гарантираме намаляването на административната тежест и на трето място комисията при прилагането на тази политика може да поставя ударение върху тези случаи, които имат най-голямо отражение върху вътрешния пазар. Е, причината, поради която споменавам това е, че повечето от резултатите в е, промяната на контрол върху публичната помощ при кохезионната политика в бъдещите години ще проистекат от най-разнообразните промени, които внасяме в контрола върху публичната помощ като цяло регионалните насоки са само една част от това уравнение. Наистина е много важно да подчертаем всички тези фактори, защото повечето тревоги, които бяха изразени и които съм чул, могат да бъдат успокоени много лесно, ако разгледаме някои от другите аспекти от предложения пакет на реформи. Нека само да иллюстрирам накратко. Виждате тази графика. Може би е трудно да изтълкувате, но нека да ви преведа набързо през нея. Това, което показва тази графика е, че през настоящия програм програмен период кохезионната политика на Европейския съюз възлизаше на 375 милиарда евро. И това е част от много по-голям пакет от разходи, които включват и финансите, които се мобилизират от страна на държавите членки, като цялата сума може би ще възлезе на 500 милиарда евро. Мога да кажа, че много малка част от тези средства, 20%, 70-80 милиарда евро, представляват подпомагане на предприятията, т.е. държавна помощ. Огромната част от средствата от кохезионната политика излизат извън контрол на държавната помощ от страна на Европейската комисия. На второ място, спрямо инструментите, които използваме, за да контролираме отдаването на помощ, те са изброени в червено на тази графика и виждате, че насоките за регионална помощ, първата колона от лявата страна, включват само малка част от разходите по кохезионната политика, която се изчита за помощ. Ние изчисляваме, че една трета от тези 70-80 милиарда евро попадат под регионалните насоки, а две трети се управляват по другите насоки, които са също толкова или дори по-важни по отношение на контрол на държавната помощ и са а, тясно свързани с кохезионната политика, именно средствата за научно-изследователска дейност и иновации, а също така и за подпомагане на околната среда. Имаме набор от други насоки, но те представляват много по-малка част. Като тук основното е, че да, много е важен дебат, който водим във връзка с регионалните насоки, но в същото време те представляват малка част от цялостните разходи, както сега, както и при новата многогодишна финансова рамка. Това, което е също толкова важно в този контекст, мога да отбележа, е, че това, което ние наричаме регионална помощ, което представлява една трета от цялата държавна или публична помощ в кохезионната политика, и от тази една трета 60% се управляват от комисията активно възоснова на така наречените нотификации, възоснова на които комисията разглежда съвместимостта на мерките, но 40%, т.е. около 50% са изключени от това задължение да се нотифицира комисията. Така че тук мисля, че става очевидно това, което искам да кажа. Вашата комисия по-скоро трябва да разгледа хармонизацията на по-широка нога, да разгледа цялото въздействие върху кохезионната политика, не да се слага знак на равенство между публичната помощ и регионалната, и кохезионната политика, извинете. Това, което бихме искали да постигнем като всеобхватна цел е да поощрим растежа и това се отразява във всички наши политики, като се поставя по-голямо ударение върху стоиността, която се получава срещу вложените средства. Ние поставяме по-голямо ударение върху ефекта на стимулите, намаляването на помощта до минимум и до необходимостта, т.е. да даваме помощ там, където наистина има значение, където това е важно. Ние имаме много широко обхват всеобхватен опит. Има много случаи, в които се вижда как през изминалите години парите, средствата не винаги се разходват толкова мъдро и толкова ефективно, колкото би могло да се разходват. Това представлява едно опасение за нас, за да не се дава прекалено голяма помощ на предприятия, което може да изкриви конкуренцията на вътрешния пазар. Но това може би представлява опасение и за вас, защото не толкова големите европейските средства за сближаване се разходват по неправилен начин. Така че бих казал, че тук има един съвместен интерес, една съвместна цел, за да гарантираме, че предоставените средства се разходват по наистина ефективен начин. Това, което предлагаме в новите насоки, е наистина да се постави сериозно ударение именно върху тези въпроси. Един въпрос, който предизвика известно противоречие в този контекст – дискусията свързана с плановете на комисията да наложи забрана на предоставането на помощ на големите предприятия в така наречените региони си, там където много високо и економики, където БВП представлява над 90, между 90, над 95% от средното. Наистина до сега поне имаше по-скоро по-голяма свобода за предоставянето на средства, но проучванията, направени от нашата дирекция, Генерална дирекция регионална политика, посочиха, че много често помощите, предоставени в тези региони, предоставени на големи предприятия, не постигат промените, за които са предоставени. Тоест не се разходват същите средства за тези дейности, и не се подпомагат от тези дейности, които биха били подпомагани без да се предоставят тези помощи. Да, разбира се, ние искаме да има активност през границите и понякога виждаме, че тези предприятия получават несъразмерно големи помощи. Имаме емпирични данни, данни, които бихме могли да ви представим в тази връзка. Виждаме и предприятия, които наистина търсят възможности в Европа, в цяла Европа, за да получават възможно най-големи помощи. Можем да ви представим и данни за десете най-големи предприятия, които получават публична помощ помощ. И ще бъдете наистина искрено изненадани да видите, че едни и същи предприятия много често в автомобилната индустрия получават помощи от различни правителства за едни и същи проекти. Така че емоциите, които пред които предизвикват тези дебати, мисля, че трябва да бъдат охлаждани от един хладнокръвен анализ на данните, уважаеми госпожи и господа, а не от опасение, че ние ще спрем регионалното развитие. Напротив, всички анализи показват, че разходите за малките и средни предприятия са много по-ефективни при поощряването на растежа в тези региони, вместо предоставането на помощи за големи предприятия. Наистина не искам да кажа, че големите предприятия не допринасят за, важните, за важното развитие на економиката. Не, те са изключително важни. Само казвам, че предоставането на помощи на тези големи предприятия не водят задължително допълнителни дейности. Още Два важни коментара в тази връзка. Както виждате на екрана, тук се вижда, че има и други насоки, които помагат да се получават помощи за специфични цели, научно-изследователска дейност, новаторска дейност, както и подпомагане на околната среда във връзка с ефективността на мерките. Мисля, че това може да се постигне а, в а, паневропейски е, мащаб, като тук не говорим за обща забрана за предоставянето на помощи на големите предприятия, а по-скоро за ограничаването на дейността. Наистина това отговаря на разработването на кохезионните предложения в рамките на отделните регламенти. И на второ място, след дискусиите в тази връзка, заместник председателя на комисията Алмуния декларира отвореността от страна на комисията да разузнае знае, да проучи заедно с заинтересованите страни условията, при които може да се допуснат изключение от това правило за онези инвестиции, при които добавената стойност от предоставането на подобни средства наистина може да се докаже. Ние придаваме наистина голяма значимост на този принцип. допълнение към допълнителното ударение, което се поставя върху добавената стойност, искам да кажа, че има един допълнителен фактор, а именно, че подчертаваме допълнително принципите на прозрачност и оценка. Смятаме наистина, че е изключително важно, за да може тези политики да се прилагат качествено, да се получава информация за помощта, за бенефициерите, за целите на предоставяне на помощта. Тези данни трябва да се публикуват, за да може да бъдат преглеждани от обществеността и от демократични институции като вашата. Ние ще включим нови правила за публикуването на тези данни, по такъв начин, че те да бъдат обществено достъпни. На второ място, за важните разходи, при които а, големи суми се канализират чрез така наречените схеми, наистина е важно да се гарантира, че ефективността на тези схеми се оценява регулярно, за да се постигне по-голяма ефикасност и да се гарантира, че парите се разходват по по-качествен начин. Това ще е едно от предложенията, които ще направим, за да гарантираме, че когато а, схемите са големи, те ще подлежат на оценка, така че всички да могат да ги разглеждат и да се получават от опита в регионите, с които се получава помощ и по този начин да се прави стъпка напред. Госпожо председател, ще спра до тук. Мисля, че очертах основните политически цели. Има и повече технически подробности, но можем да се върнем към тях по време на въпросите. Да, мисля, че е по-добре да имаме повече време за въпросите и отговорите. Сега давам думата на Николас Мартин. Thank you, madam. Thank, thank you, madam Благодаря, госпожо председател бих искал накратко да очертая нашата гледна точка в разговорите, които се водят до сега по отношение на модернизирането на държавните помощи, най-вече регионалните насоки, които спомена и Ян. Две са политиката, политиките, кохезионна политика и политика на държавната помощ. Има обаче много важни области, в които се припокриват или си взаимодействат двете политики. Защото всичката подкрепа по кохезионната политика трябва да се подчинява и на правилата за държавни помощи. Та от наша гледна точка изникват три важни въпроса. Първият е опростяването. Една от движещите сили на всичко, което вършим, е, е да се опитваме да упростяваме разходването на средството. Следващия въпрос е последователността. Също така има и някои по-специфични въпроси, които трябва да се отразят. По отношение на упростяването, това, което се опитваме е да гарантираме, че това, което се дава като държавна помощ, не води да, до ненужна, ненужно административно бреме. Нито за бенефициентите, нито за администрациите. По отношение на последователността, говорим тук за свързаност, съгласуваност на политиките. Така, защото целите на отделните политики да са съгласувани, а не да си противоречат. Тук е важен въпросът за големите предприятия. Аз ще се върна на него след малко. Следващия въпрос е ефективността. Една от основните цели на законодателния пакет за кохезионната политика е да се повиши резултатността на използването на средствата от фонда. Естествено, последователността и съгласуваността засягат и по-дълбоките нива, в това число и насоките за регионалната държавна помощ и начертаването на карти за такава. По отношение на специфичните въпроси, европейското териториално сътрудничество. Това е един елемент от кохизионната политика, който има своите особени характеристики поради трансграничния си характер. Тези три въпроса упростяване, последователност и специфика – не са нещо, което засяга единствено насоките за регионалната помощ, ами по-скоро са въпроси, както каза Ян, а, които са от основно значение, от общо значение за взаимодействието между държавната помощ и кохезионната политика. Също застъпват и други области на политиката, например околната среда. Особено важни са обаче а, за насоките на регионалните помощи – защото са тясно свързани а, с общата политика на а, държавна помощ и а, картите за регионална помощ. Чрез това се вижда по какъв начин кохезионната политика постига цели а, в региони с различен статут. Що се отнася до процеса, в момента още се водят консултации. Генерална дирекция регионална градска политика взема дейно участие в разискванията на това по какъв начин се отразяват в другите политики тези въпроси. Смятаме, че чрез този процес, който е отразен в консултационния документ, който сме разпратили, разглеждат се въпроси от общ интерес, въпроса, например, за уместността на подкрепата, необходимостта от нея. Това е един от основните въпроси, който ще залегне в основата на подхода към държавните помощи. Важно е как същия принцип се прилага и спрямо програмите по кохезионната политика изобщо Така смятаме, че трябва да се подходи към въпроса за опростяването. По отношение на спецификите, вече споменах териториалното сътрудничество, има и текстове, които са насочени към а, този от трите елемента, този от трите въпроса. Смятаме, че сме успели да отстраним непоследователните елементи, но все пак има някои неразрешени въпроси, които ще трябва да намерят своят отговор след разискването с държавите членки. По отношение на съгласуването на картите е, трябва да кажа нещо, защото е, има референт, е, референтен период за определена на категориите на региони за целите на кохезионната политика. 2007-2009 година е периода на референтните данни в момента, а пък за регионалната помощ е 2008-2010 година референтния период, така че трябва да е, видим това несъответствие във времевата рамка, дали няма да доведе до фактологично съответствие. Изглежда, че няма да доведе до някакви особени несъответствия, но трябва да се провери този въпрос и трябва да се види дали трябва да се предприемат някакви конкретни действия, за да се избегне изкривяване. По въпроса за големите предприятия. Мога да кажа, че подходът е много сходен с този по кохизионната политика. Знаете, че многократно сме разговаряли с вас по предложението на комисията, което, което всъщност предвиждаше един много ограничен подход към подпомагането на големи предприятия. Подобно на колегите от Генерална дирекция конкуренция и ние сме направили оценки, които постоянно показват, че ако сравните помощта, която се дава на малки и средни предприятия от една страна и на големи предприятия, ползите, които се извличат, това, което се постига, е много по-голямо при малките и средни предприятия. Става въпрос за създаване на работни места в това отношение както и други ползи. Затова сме предложили един много по-ограничен подход към големите предприятия. Все още обаче това е, е въпрос, който е предмет на разискване в тристранните преговори с съвета и парламента. Все още не нямаме окончателна позиция, но ние запазваме своето становище да се запазят ограниченията – за помощта на големи предприятия. Помощта трябва да се свежда до целевите райони, там където е ясно, че това би било от полза за областите на развойно-изследователската дейност и енергийната ефективност най-вече. По отношение на въпросите, с които започнах, Смятаме, че няма някакви особени поводи за притеснение през идните седмици. Ще продължим да си водим вътрешните процеси, за да запазим тази съгласуваност и е, в е, крайния вариант на насоките, които предстоят да се приемат от комисията. Благодаря, Николас. Сега ще дам думата на Жан-Пол Данан от Комитета на регионите, който е докладчик по тези насоки. Много благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, евродепутати, благодаря за поканата. За мен е чест да съм сред вас и да ви представя виждането на Комитета на регионите за насоките 2014-2020 година. Благодаря от името на Комитета за регионите за вашата покана. Както знаете, регионалната помощ е много важна за тези региони, които са в най необлагодателствено положение и изпитват затруднения в момента. Ето за това за момента сме предложили инвестиции в тези територии, където има липса на частна инвестиция. Местните власти приеха почти единогласно позиция за държавното финансиране на тези региони. Комитета на регионите поиска от Европейската комисия да не ограничава сумите насочени към фирмите, към големите предприятия, а по-скоро обратното, за да могат да наваксат закъснението. В момента сме в условия на економическа и социална криза, това не е тайна за никого и това се отразява и на загубата на работни места. Съответно, противодействието е необходимо повече от всякога. Комисията прояви разбиране. Както знаете, държавната помощ е от изключителното правомощие на Европейската комисия. Затова смятам, че като представители на регионите и вие, като представители на европейското гражданство, да имаме също така възможност да изразим нашата позиция. На 14 януари Европейската комисия публикува своя проект за нови е, насоки за държавна помощ към регионите и откри обществено допитване. Така че в момента се възползвам от това, че съм сред вас, за да ви приканя също да вземете отношение по този въпрос. Комитета на регионите също така излезе с становище по собствена инициатива за да покаже на Европейската комисия колко голяма важност отдават европейските региони на тази нейна инициатива в е, лоното на Комитета на регионите вече са постигнати споразум, вече е постигнато споразумение за някои формулировки в е, текста и госп... комисар Алму... Алмуния за решение да изостави началната си идея за съкръщаване на регионалното финансиране. Някои, това бе първата ни победа, за сега тя остава единствена продължаваме да настояваме и за следващите си искания пред Европейската комисия. Сега по въпроса за критериите, по които трябва да се разпределя държавната помощ, ни, помощ имаме свое виждане. Смятаме, че те не са справедливи и нанасят допълнителни загуби на вече, на вече страдащите региони. Целта, разбира се, е да се постигне хармонично економическо и социално развитие на всички региони в Европейския съюз. И така, първото ни искане е местното финансиране, свързано с фондовете на политиката за сближаване. Тук следва да признаем, че всички преходни региони най-много ще пострадат от евентуално бъдеще ограничаване на средствата. Следователно, трябва да се направи разлика между така наречените традиционни и нетрадиционни региони от перото, считано като зона на преход. Конкурентно способността е най- пострадавшата от всичко това. Понякога тя спада под 80% в именно тези региони, които принадлежат на тази преходна категория. Ето за това искаме специално зрение да поставим върху трудността, с която те наваксват. Разбира се, държавната помощ не трябва да бъде смятана като подразбираща се. Тя трябва да се заслужи в бъдеще. Ще избягваме дъмпингът, който се практикува от някои фирми. Не разбираме обаче желанието на Европейската комисия да намали помощите за тези фирми, които имат повече от 250 е, служители, които комисията по неизвестни причини приравнява към големите мултинационални фирми. Това не винаги е случай, защото от 250 служители може да има и в някоя малка или средно голяма местна фирма, която всъщност се явява двигател на местната економика. Ето, за това бихме искали комисията да преразгледа тази и дефиниция за това какво смята за малко и средно предприятие, т.е. границата да, бъде, да не бъде 250 50 е, служители. Има други, много по-гъвкави и приложими дефиниции. В им, тук именно залагаме на карта бъдещето на Евросъюза в неговото регионално измерение. И така, Комитетът на регионите особено се вълнува от услугите с общ характер. Така че желанието на комисията да не финансира предоставящите тези услуги и предприятия за нас е неприемливо. Вълнуваме се особено от бъдещето на тези услуги от общ интерес. Сега, по въпроса за прага 200 000 евро. Искаме той да се покачи до 500 000, за да може интервенцията всъщност да бъде по-ефикасна, по-рентабилна. Дефинирането на регионите в момента не позволява да бъдат включени тези региони, където населението се намира в изключително затруднено положение и не може поради тези критерии 200 000 или 500 000 да бъде част от кандидатите за финансиране. Европейската комисия не бива да забравя, че някои от нашите региони са особено специфични, особено своеобразни. Имам предвид най-отдалечените региони, които трябва да получават допълнително финансиране поради е, характеристики, свързани с планински терени, островен характер и така нататък. Това до неодавна бе взимано предвид и ако продължи и за в бъдеще, ще даде съответните положителни резултати. И така това е един от въпросите, които ни вълнуват нас в Комитета на регионите и надявам се вас, европейските депутати, така че ви приканвам също така да се ангажирате и с този последният въпрос, който ви изложих. Благодаря ви и това е от мен. Благодаря, каза председателката Констанца Крел. Има думата сега. Благодаря ви много, госпожо председател. Es gab einige Aufregung, als äh, äh, das Papier der Kommission. Смятам, че когато беше публикуван документа на комисията, се предизвика голямо ображение, защото излезе, че две области на политики, две политически области, които са взаимообвързани, не се разработват по един последователен начин – Какво означава това? Че в нашето сътрудничество с комисията ние трябва да сме извънредно внимателни, за да проследяваме внимателно решенията, които се взимат в областта на политиката на сближаване и дали те отговарят на политиката по конкуренция. Имам някои опасения но ми се струва, че тези опасения се разсеяха от представането, което чух. Сега най-напред, като погледнем картата за регионалната политика и кои категории точно се установяват, на мен ми се струва, че някои от категориите не съвпадат с категориите, които са установени в областта на конкуренцията. Това ще подкопае цялото начинание, ако, продължим да продълж... ако позволим да продължава тази тенденция нека да се опитаме да избегнем несъвместимост, непоследователност с регионите и картите. В закона за конкуренцията на мен ми се струва, че комисията има по-различен подход спрямо кохезионната политика. Разбира се, кохезионната политика се разработва и във връзка с големите предприятия и е ясно, че двата законодателни партньора на институционално ниво имат по-различно схващане от комисията. Смятам, че трябва да е възможно при правилните условия да могат да се състезават свободно, да влизат свободно в конкуренция. И тези 70-80 милиарда евро, които споменахте господин Купман, тази сума не изглежда толкова грандиозна, особено за по-слабите региони, които са по-слабо развити, имам предвид разбира се, силно развитите региони няма да страдат толкова много. Те не изпитват такива затруднения. Помагането, давано на предприятията в тези региони, ще подпомогне развитието. Три приоритета можем да си извлечем които могат да се прилагат при делегирането на бюджети, на помощи за такива предприятия. Може да има обаче проблеми с концентрирането на помощи в едни и същи региони. Сблъсквали сме се с проблеми, които се повтарят. Наистина, ако има разлики между по-напредналите и по-изостаналите региони, говорим за разлики в развитието, наистина, то това означава, че предприятията нали, съвсем свободно могат да се преминават от един регион в друг. Те спазват именно този принцип. И ако в даден регион се намира определено предприятие, и за това предприятие е трудно да напредва заради характеристиките на региона. Може би това предприятие може да получи някаква допълнителна помощ. Разглеждаме този въпрос от много време в парламента и си мисля, че няма да се разрешат всички тези проблеми заради тези промени, които предлагате. Но си мисля, че наистина трябва да се предотврати това изкуствено преместване или преразпределение наистина трябва да се дава най-необходимата държавна помощ, за да се избегнат, подобни премествания. Наистина трябва да разгледаме много внимателно целите, които искаме да постигнем, за да не подкопаем своята кохезионна политика. Благодаря на Констанца. Искам да помоля колегите, които искат да се изкажат, да ме информират сега, защото вече 11 души се са записали за изказване. А пък искам да затворим списъка и трябва да се изказваме накратко. А сега давам думата на Ван Нистерой. Благодаря ви много, госпожо председател. Най-важното, което искам да попитам е следното. Но сега вече сме в пълна процедура по съвместно взимане на решение във връзка с това законодателство. мисляме различните аспекти. Наистина ще ни заплатим една различна кохезионна политика, която е много по-целенасочена. Вече говорим за тематична концентрация, всички тези елементи. Сега виждаме, че комисията излиза с този тип предложения и ние имаме друга позиция, по-различна от тази, която имахме преди в предишния период. Сега тук се водят тези дебати и обменя се информация, но не смятам, че това е достатъчно. Смятам, че трябва да се действа по един по-напредничав начин. Дори ако не се изготвя доклад в тази комисия, ние знаем, че върху нас, върху нашата работа има въздействие. Може ли да се поясни позицията и стъпките, които ще предприемаме? Вече наистина се радвам, че колегите а, вече са подготвени да се провеждат тези дебати и разглеждаме различните категории вече. Разглеждаме тези проблеми, които са свързани с гъсто населените региони. Провеждаме един пълнокръвен дебат. Но също така е това, което искам да кажа на Констанца Крел за делокализацията. Знам колко са важни са те всички тези елементи за нашите дебати, но нека да се концентрирам върху нашата роля и мисля, че ние трябва да изразим политически на нивото, което е необходимо. Знаем, че комисията има много работа, която да свърши, но ние трябва също да напредваме, ние като парламент. Благодаря ви, Виктор Бощинаро има думата. Thank you very much. Много ви благодаря. Смятам, че дискусията е много навремена. Това е първото, първия път, в който обсъждаме заедно кохезията и държавната помощ в един момент, в който става дума за бъдещето на Европа. А каква економическа роля ще се играе в Европейския съюз, каква глобална конкурентоспособност ще има за съюза за бъдеще. Имаше преди догми, които ни направляваха наскоро и които бяха разбити на пух и прах. Една от основните догми беше публичното срещу частното. Наистина, когато казахме за, публичното, за публичната помощ, ние казахме, тя е лоша, тя по принцип не става за нищо, а пък частната е панацея. А, обаче вече нещата не стоят така. Виждаме развитието в Съединените щати, в Канада, в Европа, за това, че публичното корпоративно управление може да бъде също толкова конкурентоспособно, колкото частното. А втората догма, промишлеността и производството срещу останалите отрасли. Наскоро казвахме, ми това е пътя, това е бъдещето. Сега обаче с всички тези цени имаме нов урок, който трябва да научим. Онези държави, които имат огромен производителен капацитет, се справиха много по-добре спрямо онези, които разчитаха на другите сектори. Нека да видим а, какво става с, да речем, Румъния, Унгария, останалите държави, които бяха деинструализирани в сравнение с останалите, които разчитат на своята индустрия, да речем Китай. Третата догма Европа преместваше своите индустриални активи. Да, знаем, че всички се стремят към печалба, но ние изнасяме своето ноу-хау и внасяме стоки, които се произвеждат в Китай и не само там дали трябва да разработим политика, за да се справим с делокацията. Защото ако не се справим, ще имаме други метали, други случаи с Румъния и така нататък. Наистина трябва да се реши този проблем. Трябва да намерим някакъв начин да се справим с него. Знаем, че кохезията и държавната помощ трябва да се работят. Когато кризата с, с стоманената индустрия избухна в Италия и не само. И друга догма. Малкото е красиво. Да, да, хубаво е така да се каже. Обаче, като погледнем резултатите от кризата, ние показахме, че малкото е красиво, ама това не въжи вече, поне не толкова, колкото ни харесваше преди този принцип. Защо малкото не е толкова адекватно по отношение на създаването на работни места? Това са най-уязвимите предприятия в, в контекста на кризата най-рисковите предприятия по отношение на получаването на кредити, също е така по-малко конкурентно способни на глобален мащаб. Какви са основните двигатели на способността на германската економика, на китайската економика? Дали това са малките предприятия? Кои са предприятията, които инвестират най-вече в научно-изследователска дейност? Дали това са малките предприятия? Не вече, не поне според това как аз тълкувам ситуацията ситуацията. И накрая, каква е ролята на Европа при това да се разчита на научно-изследователската дейност? Нашите официални твърдения и изявления звучат прекрасно. Стратегията Европа 2020-2050. Обаче, като разгледаме фактите, Блумберг 2011 година, приноса на държавите и на регионите в научно-изследователската дейност в сектора с възобновяемите източници, където сме шампиони. На първо място Китай, на второ място Германия, но това е единственото изключение в Европа и на трето място Съединените щати. И на последно място, извинявайте, че отнемам толкова дълго, но ако не обсъдим въпроса толкова сериозно, ако не седнем заедно да разработим една обща стратегия, за да подобрим промишления и производителния капацитет в Европа, ние ще изоставаме в политиката и тази този документ ще остане просто едно красиво интелектуално начинание. Но през 2020 година това, което ще установим просто, че стратегията се е провалила. Благодаря ви. Благодаря ви, Виктор Ян. Ян Олбрех. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Аз искам да се позова на казаното от нашия координатор Ван Нистелрой за ролята на парламента. Може би моето познание е ограничено, но според мен има две няколко важни разлики. На първо място позицията на комисията, която се основава на макроекономически анализи и това е обективно обосновано становище, смятам аз. Първо правят проучване, след това го публикуват и то се превръща в свещената книга за държавното подпомагане през следващите 7 години най-малко. Следващото е пък според мен политическият дебат. Какво може да се промени чрез политически дебат? Кое може да бъде взаимствано от обективният анализ и кое може да бъде дообсъдено в политически смисъл. Нека да дам друг пример. Например, показателите и тяхното закрепване в законодателство. Дали политиците трябва да откриват тези показатели или трябва да ги заимстват от обективни проучвания? Аз, например, съм докладчик за многогодишната финансова рамка. Разбрали сме вече ясно, че нашата политика спрямо големите фирми е неудачна. Нашите средства обаче, средството ни да правим политика идва от фондовете. Сега, дали тези фондове биват вложени в подходящото място или не, това е друг въпрос, защото някои големи фирми, например, кандидатства за субсидиране, получават го и след което се делокализират, изнасят се навън и не създават работни места тук в Европа. Къде отиде тогава нашата политическа логика? Тя би трябвало да бъде съвсем друга. Разбира се, че съм съгласен с анализа, с обективното, но въпросът е какво можем да направим с тази обективна информация. Малките и средни предприятия на свой ред зависят от големите предприятия. Така че възможностите, които трябва да предоставим, са, трябва да са насочени и към големите фирми, защото от тях именно зависи ефикасността, рентабилността, производителността и а, създаването на работни места. Знам, че не е праволинейно от моя страна да защитавам финансирането на големите фирми, но те са носители и на прогрес. Ако вземем някакво решение в триалог след това обаче нещата се променят и се налага промяна към какво да се придържаме, към промяната или към това, което сме решили на триалог. И това е типично за нас тук в Европейския съюз, за начина ни на действие. Колкото се може по-бързо трябва да реагираме. Защото в противен случай ще загубим. Моля, моля да ни разберете, че ние защитаваме големите предприятия, не защото защитаваме едрия капитал, а защото от тях зависят малките и средни предприятия. Малките и средни предприятия не могат да виреят самички. Трябва да има кой да ги подкрепя. И това е въпрос на ефикасност. И сега нещо е, в заключение. Регионалното подпомагане и неговото бъдеще. Например, финансирането на компютърните фирми. Имаме ли механизъм за тях или не? В противен случай бихме намесили държавно финансиране с частни фирми инвестиции. Аз идвам от страна, където на времето ни учиха, че държавното е хубаво, частното е лошо. Сега обаче нещата може би стоят по друг начин. Затова, нека да дам един пример с частното жилищно строителство и финансирането на държавни пари в изолационни механизми за по-добра, по-добро използване на енергията в тези е, жилища. Тоест, за да съчетаваме частното с държавното, трябва да имаме директиви, по които да го правим. Благодаря. Благодаря и в заключение Кристин Вестфал. Благодаря. Съгласна съм с казаното от Ян Олбрах, Олбрехт. Имам конкретен въпрос, свързан с периферните региони Германия, Австрия, Италия от национална, от глобална гледна точка се справят добре, но може би в бъдеще ще имат нужда от едно рамо на някои конкретни техни региони. В Чехия и в Словения има много регионално финансиране, а те са съседни на държавите, които цитирах, така че се опасявам от това дали някои от фирмите в Германия, Австрия и Италия няма да се локализират навън, за да ползват субсидии. Питам го, значи, комисията дали няма предвиждане, дали не предвижда някакъв механизъм за преодоляване на тези разлики. Благодаря. Благодаря за краткият въпрос. И сега в заключение, моят въпрос, казва Данута Хюбнер. Как е, взехте решение за населението и за групите по население в различните държави и членки? Това е моя въпрос. Сега имаме още 8 заявили желание. Дали искате да отговорите и след това да продължим? Благодаря ви. Благодаря ви за провокативните въпроси, които чух и за това, че дори коментирахте по своите амбиции за еволюцията на комисията по политиките. А, нека само да направя един общ коментар, който ще отговори на общите елементи на всички въпроси и е много важен. Наистина, един ключов въпрос, който ви повдигнахте, беше свързан с делокализацията и какво можем да направим ние в насоките, за да се справим с проблема. Това, което искам да кажа, че имаме два типа делокализация в рамките на Европа и извън Европа. Тези конкретни насоки ще съдържат важен нов елемент, а именно изискването на нови условия във връзка с делокализацията в рамките на Европа, което може да се демонстрира по-лесно. Когато делокализацията става от по-беден район, това няма да е разрешено. А когато делокализацията се задвижва чрез помощи, в този случай ще трябва да се разгледа случая. И в този случай надзора ще се повиши. И това отговаря на въпроса, зададен от Комитета на регионите и други заинтересовани страни. Що се отнася отнася до външния свят, наистина е много трудно това да се демонстрира. Но най-вече подходът, който ще следваме в тези нови насоки, ще разгледа допълнителните разходи на предприятието. Тоест, ако чужбин, в чужбина дадено предприятие може да покаже, че ще извлече ползи от помощите и ще е по-скъпо да се развива економическа дейност в Европа, това ще е допустимо. Тоест, ще може да се вземат предвид и външни фактори. Това е важно във връзка с иновациите, с новите елементи в нашата рамка. Сега, като се върнем към големите предприятия. Тук не искам да повтарям това, което казах, но мисля, че е много важно да се отбележат три елемента. Най-напред ние не изхвърляме от борда големите предприятия. Наистина това е напълно погрешно разбиране или погрешно представяне на това, което предлагаме. Ние просто изключваме помощи за първоначалните инвестиции в така наречените региони С, но особено в такива региони, за които парламентът подчерта, че е много важно, ние ще предоставяме помощи на големите предприятия. Това ще е включено в насоките. С регионите са онези региони, които са малко по-напреднали. Да, повдигат се тези опасения, вие ги изтъквате, че ние ще забраняваме регионалната помощ, помощта за инвестиции че нямаме цели във връзка с научно-изследователската дейност и защитата на околната среда в тези региони. Не, ние не предлагаме а, да се изключат регионите А, където имаме под 75% от БВП, от приходите. Наистина това е много важно да се прецени. И Както казах вече, това е вторият ми коментар. Ние проучваме възможностите при определени обстоятелства, да включим така наречения ринг фенсинг, т.е. да включим изключение от това правило дори и в С регионите. Политическия процес, който вие споменахте, че имаме законодателно взимане на решение, което ще доведе до определено решение, е взаимосвързано. Наистина, според мен, проблемът не е такъв какъвто си е, мислят хората и вече се доближаваме до затваряне на тази глава, както показа нашия комисар. По отношение на последователността на картите, Николас вече отговори. Мисля, че няма големи несъответствия. И вече по-настоящем има някои разлики, защото политиките са малко по-различни, целите са малко по-различни, но няма да се задълбочат тези разлики. Напротив, те стават много по-малки. Сега два Два конкретни коментара. Някои поискаха да се определят в нашите карти така наречените преходни региони. Проучихме това предложение много внимателно, но сметнахме, че идеята няма да е добра. А какъв е проблемът? Ако изключим тези преходни е, региони, ще лишим изцяло държавите членки от каквато и да било гъвкавост. Това, което предлагаме е да се предостави на държавите членки възможност е, в рамките на определен брой на населението е, да определят кои региони а, са С и точно да определят какви могат да бъдат таваните за съответните помощи. Но както казахме, за тавана за населението, ако се качи до 45%, наистина няма да се остане ви никаква гъвкавост на държавите членки. Това въжи и за граничните е, региони и тук са заложени а, два въпроса и тук искам да успокоя госпожа Вества. Наистина на първо място държавите членки с по-голям таван на населението може да определя тези гранични региони сами. И мисля, че като се е, даде този ограничен брой проблематични региони, това може да стане съвсем лесно. И когато се определят тези гранични е, региони, когато говорим за сравнително богати региони, които граничат с сравнително бедни региони, ще се възползват от по-динамично подпомагане. Не може би толкова щедро, колкото днес, но пак доста щедро. И тук принципът на субсидиарност, ако е. комисията, ако определи предварително тези региони и отнеме възможността възможността на държавите членки, които може да искат те сами да определят тези региони на национално ниво. Това е едната възможност. Или другата възможност е да а, оставим въпросът за решаване на държавите членки, като дадем със съответните насоки и ние сме избрали втория подход. Аз не мога да кажа нищо за процеса в парламента и вашата роля. Единственото, което мога да кажа, че оставаме открити и след днес за провеждането на диалог. Работим в близко сътрудничество с колегите колегите от Генерална дирекция регионална политика, които ни помагат много с всички останали заинтересовани страни, но можем да продължим. Искаме да продължим диалога с вас. Говорим и за всички останали компоненти и КТКАЦ енергийната ефективност. Ние работим по всички тези проблеми, за да можем да гарантираме ефективност. И най-накрая по въпроса на госпожа Хюбнер, дали таванът на населението и как точно сме определили този таван. Ние сме ползвали настоящо е прак за населението и, както знаете, това е под максимума, който е заложен от 50% ние обсъждаме и ограничените ресурси срещу един по-широк подход. Първоначално предпочетохме по-сериозния фокус, по-доброто фокусиране, но може би в крайна сметка наистина решихме, че е по-добре да запазим статуквото. И нещо интересно, може би, от което трябва да се гордеем, това, което означава, това на практика означава, че държавите членки ще имат повече гъвкавост да определят своята регионална политика, защото разликите в Европа са намалени значително. Сега вече имаме много по-малко бедни региони, отколкото преди 15 години. Много бедните региони, те са определени предварително ние запазваме общия брой константен, постоянен и държавите членки имат много повече права да определят останалите компоненти, което позволява много по-голяма гъвкавост в рамките на политиката за сближаване. Тоест въпросът кой е по-важен комисията или парламента ще остане за Николас. Вие ще ни кажете. I think there just a, a couple of points I wanted to come in on. Има няколко въпроса, по които и аз искам да взема думата първо. Не става въпрос за това, че е, големите предприятия са лоши. Не това имаме предвид. По отношение на целите на кохезионната политика, това, което искаме да кажем, просто, че е, разполагаме с ограничени средства и трябва да ги оползотворяваме максимално добре. Това е движещата ни сила и, и това е основният мотив при, три, при тристранните преговори. Мисля, че това е съвсем правилно и трябва да са максимално открити. Тази цел естествено напълно съответства на кохезионната политика като инвестиционна политика, като един от основните стимули за растеж и работни места в Европейския съюз. Естествено, а, а, сроковете излизат като важен въпрос. Това е неизбежно. А, трябва да прокараме максимално скоро а, кохезионния пакет, за да може да се пристъпи към програмиране. Процесът на модернизиране на държавните помощи пък трябва да върви редом с кохезионната политика – Определят се правилата за държавната помощ и след като се приключи работата по насоките, държавите членки трябва да могат да пристъпят към приемането на картите си. Така че и това трябва да се свърши, за да може да се пристъпи към програмиране, към изготвяне на програми. Не могат да идват двете неща едно след друго. За да вървят успоредно обаче, трябва да се осигури съгласуване. Да се следи това, което става по преговорите по кохизионната политика и то трябва да се отрази в другия процес. Естествено, комисията като институция отговаря за това да се избегнат изкривявания, да се избегнат аномалии. Точно това се опитваме да направим тук. Вече сме предприели стъпки по отношение на рисковите области, но остават някои области, които трябва да бъдат разгледани внимателно към края на процеса по написването на насоките за регионалните държавни помощи. Окончателната позиция по големите предприятия трябва първо да се изясни. Там може да настъпи някоя промяна. Това трябва да се види внимателно. Също имаме някои неразрешени въпроси по отношение на административния процес и проверките в него. трябва да хвърлим един краен поглед на картите, да видим доколко са съгласуваните. Това са част от нашите отговорности да се уверим, че в крайна сметка резултатът няма да съдържа никакви аномалии. Господин Денано. Благодаря, че ми давате думата и на мен. И аз наистина смятам, че в момента на карта е поставено бъдещето на европейската индустрия. Нека да не го забравяме, нека да го осъзнаем. Така че дали големите фирми могат да внедряват нов вид производство, като например нисковъглеродни технологии или иновативни материали и така нататък и така нататък, това зависи от възможностите, които им даваме да създават производствени мощности. Иначе това ще бъдат пак, както обикновено, китайците или американците. Тоест, големите фирми трябва да са моторите на процеса Разбира се, малките и средни също, но те сами не могат. Те работят ръка за ръка с големите предприятия. Така че аз не виждам нищо лошо в сближаването между малкия и едрия бизнес. Така че позволете да сложа един, едно подчертано ударение върху бъдещето на европейската индустрия. И за това смятам, че големите предприятия трябва също да могат да кандидатстват, разбира се, не е, при каквито и да било условия, но при точно определени, да, защо не? По въпроса за регионите от групата С, на тях не трябва да им се реже главата два пъти. Така или иначе, вече е, страдат, защото това са най-често селски региони, които зависят от е, шосейна мрежа, от железопътна мрежа и са често откъснати от света, така че те следва да бъдат третирани по същия начин, както регионите от зоната А. Повтарям, става дума за тези, които са 75 до 90% от БНП. Благодаря. Моля да не забравяте, каза председателката, че имаме ограничено време, така че не повтаряйте вече казаното. Господин Винклер. Благодаря ви. Много се радвам, че е, говорим за регионалната политика, политиката на конкуренция и за големите предприятия, господин Обрихт е, подчерта, че е много важен дребния бизнес. много райони има не повече от една-две големи фирми и е важно да могат и те да бъдат подкрепени. Второто нещо удължаването на преходния а, период. Благодаря, госпожа Смолкова. Благодаря госпожо председател. Колегата вече каза това, което аз исках да кажа за големите предприятия. Господин Мартин обаче спомена модернизирането на държавната помощ. Това, което трябва да се подчертае, е нуждата от прозрачност и по-ясни правила. Въпросът ми е следния. Смятате ли, че държавните помощи са достатъчно прозрачни? След като се даде помощ, след като се дава помощ на, на предприятия, за които не се знае структурата на собствеността, не се знае при кого отиват парите. Следващия оратор, благодаря. Първо, съм съгласен, че комисията трябва да, трябва да продължи процеса и ние трябва да вземем по-дейно участие, е, за да осигурим съгласуваност между е, регионалната политика и кохезионната политика. Не бива да настройваме регионите един срещу друг. Това са ключови моменти в политиката е, в областта на помощите. Всичко трябва да бъде максимално последователно. В момента няма достатъчна последователност понеже е, не е предвидено нищо за новите райони, но възникващата категория, това, което предлага комисията за периода 2014-2020 година. Там също трябва да внесем последователност, трябва ни последователност в съответствие с договора, Лисабонския договор. Какво ще правите с районите в неблагоприятно положение? Островните територии – те трябва да имат възможност да, се, да наваксат, да настигнат континенталните райони. Най-вече, най-вече малките островите. те, те са по подразбиране, по подразбиране слаби в економически план. Та... Надявам се е, двете ви дирекции да си общуват достатъчно добре, за да се стигне до нещо последователно. Следващия въпрос. Благодаря. Мисля, че ставаме свидетели на разписването на нови а, е, е, разпоредби, правни, а, бюджетни, които в крайна сметка отслабват регионалната политика. Мисля, че и това предложение всъщност спомага за отслабването на регионалната политика. Трябва да се спазват нормите на конкуренцията и така нататък, но в крайна сметка в крайна сметка имаме намаляване на размера на помощта, както и е, интензитета на помощта. Това го каза председателя на съвета на периферните островни райони. Много е сложно положението в а, такива, а, тери, на такива територии, най-вече в момент, момент на криза. И предложението не, е, е, не съответства с нуждата да се засили помощта в а, кризисни моменти. Да, имате си цели, имате норми, те са поставени. каза ги докладчика на Комитета на регионите по това досие, но на практика става точно обратното. Проблемните елементи от предложението, кои са, както казах, има несъответствия, които, които те първа се създават между отделни категории райони и даже вътре в самите райони. В, в едни и същи категории. Например, в конвергентните райони – имаме доста благоприятно, да, имаме доста благоприятно третиране, но в същото време е, е, те понасят и наказания по друга линия и това не е, не е съвсем справедливо. И, и това положение сега всъщност насърчава преразпределението на, на регионите. Мисля, че трябва трябва да предвидите някакви мерки за да санкционирате онези предприятия, които изнасят дейността си в рамките на, на 5 годишен период. Тогава, когато го направят, за да извлекат полза от по-облагодетелствени райони, те трябва да си понесат районите. Крайно периферните райони. Какво се планира като подкрепа за тези, за, те, за тези райони. Дали ще се постави таван а, на тая помощ, дали тя ще се намали на половина такива неща се чува. Това са коментарите ми по тези въпроси. Дерек Вон. Благодаря, госпожо председател. Искам да се върна на въпроса за големите предприятия. Данните, с които разполагам от Великобритания, показват, че големите предприятия имат а, също нужда не по-малко от предприятия, но а, това, което казва комисията е, че трябва да се насочим основно към малките и средните предприятия. Но в същото време чухме и, че а, малките и дребните предприятия изличат ползи и от наличието на големи предприятия, защото всички са част от веригата на доставки, от търговската верига и, в, и, и за развитието на един по-недоразвит район е важно наличието и на двата типа предприятия. Преди две седмици говорих пред представители на един бизнес, бизнес клуб в северо-источен Уелс. Това не е конвергентен район и а, там, се излиз... там се изготвят предложения за, за привличане на големи предприятия, за да се насърчи местната економика. Много от представителите на, на частния сектор, но също и на а, публичния, изразиха тревоги по отношение на а, вашето предложение, защото по такъв начин ще се затрудни привличането на големи предприятия в а, този район. Така че може би си струва да преразгледаме определението на голямо предприятие. Също така, а, интересно е предложението ви да има целеви изключения по места. Да, може би вече имате някакви конкретни идеи за това как ще изглежда, как ще се формулират тези целеви изключения. Благодаря. Олджи Влашък. Благодаря, госпожо председател. Регионалната държавна помощ е един от основните инструменти е, за постигане на социално, економическо, териториално сближаване. Аз съм съгласен с комисията, че тая политика трябва да се опрости и че тя трябва да бъде последователна. В момента обаче условията са много по- ограничаващи, много по-строги, отколкото в миналото. Мисля, че е, трябва повече съгласуваност на държавните помощи с други политики на Европейския съюз, както казах и много колеги, които се изказаха преди мен. Има някои е, сериозни е, пречки за мащабните инвестиционни проекти. Смятаме, че че трябва да се пристъпи пристъпи към работа а, по този въпрос, след като се изчистят всички а, други въпроси. А това, от, това отнема доста а, време. А, не бива да се създават допълнителни административни пречки. Знаете, необходимо е да се дадат мотиви, а какво ще стане, ако не се даде помощ, да се оцени това въздействие, защо да не се ползват традиционни кредити, всичко това е, създава сериозно бреме за правителствата, а също и за Европейската комисия. Така че призоваваме за повече гъвкавост. А, нужно ли е, в крайна сметка, да се, да се налагат такива а, сериозни, такива строги изисквания по отношение на доказателствата? Мария Иригорен. Да, благодаря, госпожо председател. Да, това са държавни помощи и естествено е да го правим от защита на интересите на гражданите. Искам да ви разкажа за едно граче близо до Мадрид с квартал всъщност 7000 души живеят там. Но пък характерното за този квартал са услугите. Искам да задам един въпрос на основание на 173, 173 член на Лисабонския договор. Тъй като Мадрид е в регион над 2, дали може да кандидатства за помощ? Благодаря. Благодаря. С това се изчерпиха изказващите се. Давам думата на комисията сега. Благодаря ви за въпросите. Няма как да отговоря на всичките, но все пак ще се опитам да се спра на основните въпроси. Естествено, отчитаме максимално обстойно целите в политиката и съгласуваме това а, с а, а, приоритетите на конкуренцията. Ако се стигне до крайност, аз знам, че не това целите, а, ще се засегне и политиката на конкуренция, и политиката а, на сближаване, кохезионната политика крайна сметка интересите, интересите ви не са, не са еднакви с тези на повечето държави членки, но обобщаващия интерес е да се оползотвори максимално количество средства. Опитваме се да постигнем баланс. Тогава, когато някои държави членки имат сериозен капацитет за разходване на средства, а други разполагат с по-ограничени средства. Опитваме се максимално благоразумно да подхождаме някои държави членки ще трябва да прилагат е, сериозна финансова дисциплина в продължение на години и средствата им за съфинансиране на структурните фондове са много, много ограничени. Така че е, това ли искаме да постигнем? Е, само някои държави членки да могат да извлекат полза от политиката. Какво ще стане с предприятията на вътрешния пазар? Те просто ще се преместят от по-богатите в по-бедните държави членки или с тази политика. Винаги се опитваме да гарантираме изпълнението на конкретни цели. Крайно периферните райони, например, там имаме е, редица изисквани положения, които са нещо над общите правила. Така че се, така се дава а, възможност за изключения в тези райони по отношение на много правила. Това е просто като пример за това, че се опитваме да осигурим а, необходимата гъвкавост. Един от колегите спомена нуждата от прозрачност. И, и, и ние именно това предлагаме. И то като общо правило, не само за насоките за регионални помощи, а за всички насоки идентичността, самоличността на бенефициента, предназначението на помощта. Всичко това трябва да се следи. Мисля, че това е основно условие за функционирането на системата. Това ще бъде ново изрично условие в нормите за държавни помощи. Естествено, ще трябва да се прилага от всеки го и да се наблюдава прилагането на този процес. Никола спорано спомена нещо важно – а именно, че комисията разполага с изключителна компетентност в областта на политиката на конкуренция, но също е и активен законодател, съзаконодател в редица области на политиката, регионалната и кохезионната политика. А, естествено, в политиката на конкуренция се опитваме да, да интегрираме и тези измерения. Естествено, че сме готови да отразим секторните и тематичните приоритети в политиката на конкуренция. Естествено, трябва да, да обсъждаме това с колеги от други дирекции и институции, за да подчертаем и значението на политиката на конкуренция. Всичко това е необходимо за правилното функциониране на единния на вътрешния пазар. Не бива да създаваме изкуствени граници, изкуствени разграничения. Да, има противоречия, но ние работим по тяхното разрешаване и като цяло двата процеса се движат в е, една посока. Надяваме се да получим подкрепата на парламента и когато, и когато прокарваме други свързани политики, които не на всяка цена се съсредоточават единствено върху а, сближаването и вътрешния пазар. Само три въпроса, госпожо председател. Най-напред въпросът за показателите и БВП. Мисля, че това е един от въпросите, свързани с последователността, защото категоризацията на регионите в името на политиката за сближаване не почива върху БВП. И за да се гарантира, че няма противоречия във връзка с изготвените карти за регионите, наистина е много важно да се прилагат и да се ползват едни и същи показатели и индикатори. Това са част от основните ни разсъждения, от основната мотивировка. Сега по отношение на въпроса за третирането на регионите и съответствието. Сега това, което виждаме в дискусиите по кохезионната политика, Виждаме това и в заключенията на Европейския съвет от преди седмица. Имаме много сложна диференциация на различните типове региони. Например, конвергенцията, която може да се включи в преходната категория, но също така и конвергенцията, която може да се включи в следващия период за по-развитите региони. Тоест имаме по-рафинирано третиране, по-диференцирано за това за настоящите региони, които може би ще бъдат преходни региони за бъдещия, за бъдещия период. Наистина е много важно да имаме прецизиране в третирането на регионите. Няма да е възможно да се транспонира това голямо диференциране в третирането и предоставянето на регионална помощ. Наистина няма да се работи подобно решение. Трябва да оставим и гъвкавостта за държавите членки по отношение на избора, който имат и колегата обясни всички тези елементи. Във връзка с регионите с специфични характеристики, които могат да бъдат разглеждани като недостатъци за най-отдалечените региони има специфично третиране, специфични разпоредби, но има и други региони, островите, планинските области. В рамките на кохезионната политика ние позволяваме на държавите членки да прилагат съответната гъвкавост, да фиксират ставките за съфинансиране, които може да бъдат приложими. Това също така отговаря и на предварителното определене на третирането по отношение на регионалната помощ. И още един последен коментар, ако ми позволите. И това отговаря на коментара, направен господин Вон. Наистина трябва да се разгледа цялостната рамка по отношение на това да се набележат начините, по които можем да третираме големите предприятия. Ние се обърнахме към този въпрос по време на трилога за връзката между малките и средните предприятия и големите предприятия. Мисля, че в цялостния резултат от дискусията по Фонда за развитие на селските региони и останалите фондове ще се види точно тази връзка, но така или иначе трябва да се определи ясно режима за подпомагане на големите предприятия. Всъщност, извинявайте. Да, заповядайте. Е да, благодаря. Наистина бе интересен дебата, но нека да сме честни и откровени предвид кризата в която се намира Европа. Наистина имаме нужда сега, в момента, от държавна помощ. В противен случай няма да съживим економиката. Така че Определено сме всички ранени, ако позволите, от европейския бюджет 2014-2020, от многодишната финансова рамка, с други думи. Надявам се, че Европейския парламент ще може да си каже тежката дума, защото в момента урязването на държавна може да се окаже решително за някои европейски региони. Това ми е първо, първата бележка. Втората е свързана с съгласуваността между европейските структурни фондове. За структурните фондове приоритет са малките и средни предприятия. Сега обаче смятам, че те биха могли да се възползват и от фондове по линия сближаване. Няма нищо лошо в това. И по въпроса за селското развитие, така наречената програма РУРАКТ, която обхваща 50 селски региона. Разбира се, че всички сме заинтересувани от постигане на равнопоставено развитие между града и селото, така че европейските фондове, европейското финансиране би могло, би могло да се мобилизира за действие и в тази посока. И сега по повод на представителите на, на комисията стана ясно, надявам се за вас, колеги, че големите индустриални предприятия не бива да бъдат изключвани както до сега. Благодаря. Благодаря ви, изчерпахме май списъка с желаящите да се изкажат. Позволете ми сега да изразя своето желание да продължим а, дебатите. Видяхте интерес от колегите, които са тук чухме представенето на Генерална дирекция конкуренция Гергиан Копман. Наистина каза колко е важно да продължим да работим заедно по въпроса. Мисля, че сте приключили консултациите се заинтересовани. Тоест ще приключите консултациите някъде в средата на март. Така че може би след това трябва отново да се срещнем, за да си обсъдим това, което е възникнало след консултациите, да обсъдим възможностите за следващия период. Много ви благодаря, че сте готови да работите с нас. Разбираме ролята на комисията в политиката по конкуренция. Смятаме, че това е една област, която е много важна и за нашата област, за нашия ресор, така че този диалог е много важен. Много ви благодаря. А сега вече преминаваме към гласуването. Да, Уважаеми колеги, сега нека да пробваме дали ни работят картите за гласуване. Ако може просто да се пусне системата и да проверим дали картите работят. Slow, Бавничко става, ма става. You told me if, uh was only communicated to me this Here, morning. Yes. Ah, you were already there. Okay. You knew already. No, it's not me, Małgosia. Okay, it, it, well, not everybody voted, I understand. Не всички са гласували. Виждам, че четирима, които присъстват, нямат интерес към гласуването. Добре, в такъв случай приемаме, че всичко е наред. Започваме с господин Олбрих. Доклада за освобождаване от отговорност. Компромис първи за против, въздържали се, приема се. Извинявайте, второ изменение за, против, въздържали се, приема се. С устно изменение. Имаме устно изменение. Има ли някой против устното изменение? Няма. Изгласуване изменение 5, както е изменено, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. Компромис втори за, против, въздържали се, приема се. И това има устно изменение към девето. Някой е против устното изменение? Няма. Гласуваме по девето. С изменението за, за, против, въздържали се, приема се. Изменение десето също е изменено устно. Някой е против? Няма. По изменение 10 за, против, трябва да проверим изменение 10. Изменение 10, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се 19 на 21 гласа. Компромисно трето за, против, въздържали се, приема се. 14 е оттеглено, така че гласуваме по цялото становище. Електронно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с 40 гласа за, един въздържава се. Сега минаваме към доклада на Рика Манер. Рика, може ли да гласуваме? Добре, по компромисно първо за, против, въздържали се, приема се. Четвърто изменение за, против. Мисля, че се отхвърля, но нека да проверим електронно по изменение четвърто начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега минаваме към изменение 8 за по 8. Против. Въздържали се. Отхвърля се, мисля. Девето. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Десето. За. Против. Въздържали се. Приема се. Единайсто. За. По единайсто. Добре, проверяваме десето изменение, електронна проверка. Край на гласуването. Приема се. По 11 гласувахме. Гласувахме. Компромисно второ. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 14 за. Против. Въздържали се. Приема се. 18 за против, въздържали се, приема се. 19 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно трето за, против, въздържали се, приема се. 27 за, против, въздържали се, приема се. 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно четвърто за, против, въздържали се, приема се. 36 за, против, въздържали се, приема се. 34 за, против, въздържали се, приема се. 39 за, против, въздържали се, отхвърля се. 40 за, против. Проверяваме по 40 Начало на гласуването. The vote is closed.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 По компромисно пето има и устно изменение. Някой е против устното изменение? Няма. Гласуваме Измененото компромисно пето. За, против, въздържали се, приема се. 51. За, против, въздържали се, приема се. 52. За, против, въздържали се, отхвърля се. 53. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно 6 за, против, въздържали се, приема се. 61 за, против, въздържали се, проверка по 61 начало на гласуването. Край на гласуването приема се с 28 на 14 гласа. Компромисно 7 за, против, въздържали се, приема се. 68 за, против, въздържали се, приема се. 70 за, против, въздържали се. Нека да проверим 70-то. Начало на гласуването. Край. Приема се с 22 на 18. Компромисно 8 за, против, въздържали се, приема се. 76 за, против, въздържали се, приема се. 77 за, против. Проверка по 77. Начало. Край на гласуването приема се 24 на 18. 78 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно 9 за, против, въздържали се, приема се. 80 за, против, въздържали се, отхвърля се. 82 оттеглено, компромисно 10 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 11 за, против, въздържали се, приема се. И окончателно гласуване, електронно гласуване по целия документ, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с 39 на 3 гласа. По този начин приключваме с гласуването. Uh, сега предстои първа среща с господин Рамон Луис Валкарсел Сисо, председател на Комитета на регионите. колеги, нямам да съм обявила почивка. I would like to start the meeting. Нека да продължим. Искам да приветствам за първи път на наше заседание в качеството му на председател на Комитета на регионите господин Валкар Селсисо. Направо ще ви дам думата и след това ще проведем дискусия. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, европейски депутати, представители на комисията, драги гости на базата на споразумението от 8 февруари на държавните глави, правителствените ръководители по отношение на многогодишната финансова рамка за следващия период. Първоначално човек може да си помисли, че вече всичко е казано и определено. Но не стоят така нещата. Заключенията на Европейския съвет при приканват съвета и парламента да достигнат до съгласие в максимално кратки срокове. Както изтъкна веднага парламента, реалните преговорите първа започват. Първо, искам да ви поздравя за две неща. Първо, за твърдостта, с която отстоявате позицията си по отношение на многогодишната финансова рамка и от друга страна за отбелязания напредък. При преговорите в тристранния формат по отношение на бъдещето на кохизионната политика. Някои хора забравят, че институционалното измерение, в което живеем, не е същото както при е, преговорите в миналото, в годините 2005-2006. От тогава вече парламентът разполага с нови правомощия по силата на Лисабонския договор. Значението на парламента ще става все по-явно и в е, контекста на многогодишната финансова рамка в сегашния вариант, прият от парламента. В момента сме в един много решаващ момент за Европейския парламент и се радвам, че така стоят нещата, защото парламентът като институция може да остави своя печат по въпроси от голямо значение за регионите и гражданите на Европа. Както знаете, е, Комитетът на регионите взема активно участие в този процес. Приели сме становище по многогодишната финансова рамка през декември месец 2011 година за първи път. Излизаме с становище по всички законодателни предложение на комисията във връзка с политиката от 2014 година нататък. Кохизионната политика, сълскостопанската политика и други области. Също така сме излезли с становище от минали октомври за многогодишната финансова рамка. и с резолюция от 22 ноември, както и с резолюция по законодателния пакет за кохезионната политика. Докладчиците ни са в тясна връзка с колегите си в парламента. Трябва да подчертая, че сме много доволни от работата си с вас. Много от измененията, предложенията, които ние сме предложили, измененията, които ние сме предложили в нашите становище, са отразени и се приемат положително от вашата парламентарна комисия. Дебатите се задълбочават и стават все по-смислени и това се дължи на економическия контекст, който не е особено благоприятен. Най-вече това се усеща в регионалната политика. Кохезионната политика пък е един основен инструмент за това да се намери изход от кризата. Структурните фондове представляват повече от една трета от обществените инвестиции. И това въжи поне за половината държави членки – и се засягат въпроси като иновациите, малките и средните предприятия, социалното приобщаване, все приоритети от стратегията за 2020 година. С други думи, както знаете, без структурните фондове няма как да има достатъчни, е, достатъчно инвестиции. Постоянно ще има риск от економическа стагнация. На базата на заключенията на предния економически последния Европейски съвет, можем да кажем, че е, някои биха казали, че чашата е полупълна, други, че е, е полупразна. Ние сме умерено доволни от резултатите. Трябва да изтъкнем положителните елементи от споразумението. Бюджета за кохезионна политика макар и малко намален, намален а, в сравнение с други, други области на политиката. 325 милиарда евро, което означава 14 милиарда по-малко в сравнение с предложението на комисията. В момента се предлагат 8,5% по-малко всъщност. Това е, е намалението, което не е малко. Само преди една година много държави членки е, изобщо искаха да, прем, да премахнат регионалната политика. Сега можем да кажем обаче, че тая политика устоя на, на, на натиска на враговете, на сближаването. И заедно с ОСП. Това е един от основните инструменти на европейския бюджет. И сега на второ място искам да ви спомена за многогодишната финансова рамка, която също така ни позволява да планираме и да планираме дългосрочно, защото в това се състои стабилността, на която искаме и можем да разчитаме. Разбира се, това съвсем не бе лесно, тъй като държавите членки бяха на изключително противоположни позиции. Споразумението се характеризира и с това, че успява да запази регионалната политика така както тя бе създадена от Европейската комисия на времето и по-специално категорията за преходни региони. Комитетът на регионите се бори и постигна създаването на една такава категория, която да се отнася справедливо към тези региони, които се характеризират с 75 до 90% от БВП на Евросъюза като богатство в региона между тези две стойности. И тази наша борба бе подкрепен още от началния си момент от Европейския парламент. Към до сега изброените три пункта искам да спомена инициативата за създаване на повече работни места за младежите в тези региони, където безработицата сред младежите е над 90, 25%. В действителност, всъщност, преди седмица приехме резолюция по този именно въпрос в подкрепа на така наречената гаранция за работа на младежите. От друга страна, създаването на механизма за свързване на Европа е насочен преди всичко към финансиране на европейската транспортна мрежа, въпреки че бяха, му бяха отнети 20 милиарда евро от 12 милиарда за момента ще стигнем до 29 милиарда през следващия програмен период. Освен това, Европейският съвет по въпросите за гъвкавостта е друго събитие, което искам да спомена изрично, тъй като го схващам като победа на Европейският парламент, разписаното в алинея 29 на заключенията на този съвет. Приветствахме това развитие от Комитета на регионите още в самото начало, защото смятаме, че това е въпрос не само на насъщна нужда, а на справедливост. И това тази нужда съществува и сега ще продължава да съществува и през следващите 4 години, защото бюджетът, за съжаление, не изравнява нещата така, както бихме искали. Разбира се, че е трудно да се постигне споразумение между 27 държави членки, но споразумението се постигна някакси, въпреки че далеч не е в идеалният му краен вариант. Съветът и парламентът ще продължат да преговарят при това в една усложнена обстановка. Това, което трябва да избягваме на всяка цена е отхвърлянето на възможност за споразумение. Така или иначе, вече страдаме от кризата, няма защо сами да си слагаме допълнителни спирачки. И в заключение, искам да кажа, че може би се налагат някои поправки. Вече споменах гъвкавостта. Изглежда, че съветът е склонен да работи в тази посока хубаво. Това, което обаче искам да подчертая, защото това е бариера, която не бихме искали да прекрачим ние от Комитета на регионите, е гъвкавост на първо място. Гъвкавост, която да не зависи от структурния дефицит на европейският бюджет дължаща се, дължащ се този дефицит на съответствията между кредитите по плащанията и кредитите по платите ангажименти. Не можем да си позволим дефицит. И тук съм съгласен с казаното от президента Шулц, който твърди, че тази тенденция трябва да се изкорени. А на миналото заседание на върха, на миналата среща на върха на Европейския съвет, това не само, че не бе разрешено, а и бе задълбочено като противоречие. Така че парламентът може да разчита на подкрепата на Комитета на регионите. По въпроса сега за законодателния пакет за политиката по сближаване, позволете да започна с поздравления към вашият преговорен екип и госпожа Хюбнер най-вече за постигнатия успех. Много от постигнатите компромиси с държавите членки отговарят всъщност на нашите искания, формулирани като такива от Комитета на регионите, като например Кодексът за добро поведение, за добра практика, чрез много чрез управление на различни равнища. също така отчитането на териториалните предизвикателства в случаите на споразумения за партньорство, оперативните програми, които действат там. Всичко това бе договорено от съвета и от парламента в рамките на триалога. Разбира се, обаче, макроекономическата условност не винаги е приемлива. Многогодишната финансова рамка предвижда много условия, от които да зависи изпълнението на бюджета и разходването от страна на държавите членки, съгласно правилата за добро финансово управление. Бих искал да подчертая, че намирам и за иронично създаването на механизъм за контрол на прекомерен дефицит в държавите членки при положение, че в европейският бюджет има структурен дефицит, който с течение на времето ще се задълбочава, няма да се изравнява. Ето за това искам малко по-смислено да действаме, да обмисляме позициите си и пледирам за по-твърда позиция от страна на парламента в, по време на триалозите. Сега, политиката за сближаване и необходимостта тя да се отчита по точни и конкретни показатели – ние предлагаме да се създаде резервен гъвкав фонд, където да се предвиждат средства за новативни инициативи. Затова не сме доволни от факта, че в съвета предвиждат управлението на средствата на национално и регионално равнище, както и пределно допустими тавани. Това не бива да се случва без допитване до комитета на регионите. Това е задължително, така е разписано в законодателството. Не сме получили нищо за момента, така че изразяваме недоволството си и искаме да получим този законодателен пакет за консултации при нас. Сега, по въпроса за Европейската платформа за градско развитие, знам, че депутат Ян Олбрихт предлага подкрепа на тази платформа в рамките обаче на тясно сътрудничество с Комитета на регионите. За това му благодаря за желанието да работи с нас. Разбира се, не бива да създаваме платформи, политически платформи, които да не включват всички социални фактори. Евро, а, Комитетът на регионите е един такъв фактор възможността за сътрудничество, за сътрудничество между регионите трябва да обхваща и трети държави. И за това трябва да се предвиди съответен законодателен текст. В контекста на економическа криза, предизвикателствата са глобални, не локални. И затова именно сега е момента за заздравяване на връзките с нашите партньори по целия свят. Естествено, Знаем, че докладчицата споделя тези идеи, подкрепяме я и я поощряваме да продължава в същия дух. И това са, дами и господа, някои от нашите приоритети. Разбира се, приоритетите в, за обсъждане по време на триалог не се изчерпват само с казаното от мен в момента. Целта е да се постигне споразумение. Споразумение, което задоволява всички ни в, най, в оптимална степен. Европейският съюз в момента подкрепя финансиране в дългосрочен план предвид кризата и предвид периода след нея. Това е принцип на добро управление, към което всички се придържаме и което сме прилагали всъщност до сега винаги в регионалното ни управление. Няма трансфер на правомощия без съответен трансфер на средства. Това е нашата регионална философия, такава трябва да бъде и европейската такава. В Комитета на регионите се надяваме и очакваме от Европейския парламент да се умее да се възползва пълнокръвно от правомощията, вменени му от учредителните договори. А вашите принципи са и наши. Благодаря, госпожо председател. I'm sorry. I just, that was my only chance to say something that you wouldn't hear, but... Извинявам се. Не си бях включил микрофона. Сега ще трябва да повторя. 7-8 души са се записали. Ако иска още някой да вземе думата, да заяви това сега, за да можем да видим колко време да предвидим за всеки от вас. Първо Салвадор Гарига. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, господин Балкарсел. Вчера господин Барозо на председателския съвет по въпроса за бюджета спомена тавана за разходи и каза, че е неприложим. Неприложим е просто защото не отчита необходимостта от качествени изменения в бюджета, в количествен смисъл. Парламентът, разбира се, не може да оказва влияние, защото това е правомощие на съвета, но в качествения смисъл на бюджета, да. И тук нашите приоритети са същите като вашите, като например проверката, ревизията, междинната равносметка за разходването на средствата, първо и второ, възможността за преливане на средства от едно перо в друго както и автоматичното годишно прехвърляне на неосвоени суми от една година към друга. Сега, господин Балкарсел, това, което най-много ни вълнува в нашата обща работа парламент, комитет на регионите в, по, при подготовката на нашите предложения за многодишна финансова рамка. Та едно, един от тези общи приоритети е 70%, които предлагаха европейските депутати. Няма връзка обаче между резултатите от регионалната политика и резултатите от европейската такава. Така че това този приоритет, който и вие и ние защитаваме, а именно макроекономическите условия, ще продължава да се радва на подкрепа и от нас, и от вас. Така че, когато вие искате от нас да подкрепим идеята за макроекономическата обословеност. Аз ви отвръщам със същото и ви призовавам и вие да защитавате позицията. Благодаря. Благодаря, господин председател на Комитета на регионите. Е, с вас поддържаме много ползотворно сътрудничество през последните няколко години. Всички регламенти, свързани с финансовата област, сме ги гледали заедно. Сега, сега вече трябва да прегледаме резултатите. Както каза и господин Гарига, нашата политическа група направо не може да повярва е, какви са разликите в заявените е, суми и това, което е заложено в споразумението. Сега предстои е, в тристранните преговори да се доведе до окончателен вид на годишната финансова рамка. Няколко момента има, които са важни – през всички етапи до сега сме си общували, е, така че няма нужда да повтаряме това, което сме си казвали. Но трябва да подчертаем, че рамката е за период от 7 години. Това трябва да е ясно. И, е, е, независимо какви дебати се водят тук, не бива да поставяме под риск дългосрочната перспектива. Е, мисля, че това трябва да бъде основният мотив във всички дебати. Дългосрочния характер на бюджета. Та искам да призова Комитета на регионите също да не изпуска от поглед е, тази дългосрочна перспектива. Предполагам, че преговорите ще приключат съвсем скоро, е, в рамките на 3 месеца. Мисля, че е, в рамките на ирландското председателство ще свършим всичко това. Но сега имаме възможност да, да прокараме тази нова кохезионна политика. И а, аз никога не изпускам от поглед Комитета на регионите. Има много хляб за вас в този процес. Вие. Е имате механизми за наблюдение на изпълнението на стратегията за 2020 година и вие го вършите по въпроса за интелигентната специализация. Трябва да съчетаем политиките си за регионите, за кохезионната политика, развойно-изследователската дейност. Има много нови цели, които трябва да преследваме. И а, е, ние гледаме а, е, доста щедро по отношение на тематичната концентрация, информационните и комуникационни а, е, технологии, но си мисля, че Комитета на а, регионите, както сте правили и преди, може да вземе по-дейно участие защото трябва подходът да бъде отдолу нагоре, така че наистина да засяга регионите, хората по места. Някои хора в парламента, макар и не в нашата комисия, казват за какво ни е комитета на регионите. Няма как да се съгласим. Да, парламента си има своята отговорност, но вашата роля в изковаването на политиките, в комуникацията, в това да доведете институциите ни по-близо до човека в регионите и до избирателя. Това ще ни трябва до година. Ролята ви е много важна, така че трябва да благодарим на Комитета на регионите и да отчетем ролята му на... в наблюдението и следенето на прокарването на новите политики. Председателката благодаря. Карима Дели. Ето, къде се ходи. Благодаря, господин госпожо председател. Господин председател на Комитета на регионите. Разбира се, ние сме абсолютно съгласни с това, което казахте, а именно приятията междугодишна финансова рамка от съвета, от съвета не отговаря на предизвикателствата, на нашите стратегически предизвикателства Европа 2020. Тази стратегия имам предвид. Смятам, че именно вие трябва да биете тревога за тези стратегически приоритети и за това, че те са заплашени. Първото заплашено предизвикателство, според мен, е енергийното такова, климатичното изменение. Дебатът наистина трябва да се води от долу нагоре, от селата, градовете, тъй като те са изправени пред енергийните си енергийните проблеми предизвикани от преобразуването на индустрията. Така всъщност ще приложим на практика така нареченото управление на няколко равнища. И това е ваше правомощие. Вие трябва да го изковете по начин по който да се видят отразени в него низовите организации. Следващото предизвикателство е економическо особено свързано с безработицата сред младежите. В някои държави има 60% на безработица сред младежите. Тук има какво да се направи, тук има как, какво да се помисли. Економиката трябва да се гради разумно по места – и да се използват всички възможности, включително и екологичните такива. И накрая, последното предизвикателство е социалното. Има все повече и повече дискриминация спрямо региони и така се създават абсолютно неприемливи неравенства – Казвате, Европейският съюз, не, Европейският парламент не трябва да оставя да му се качват на главата, ако позволите. Да, и аз съм на същото мнение. Още от самото начало аз съм била против това предложение, против това извиване на ръцете, което предлага спрямо нас съвета. Сега как стоят нещата? Стоят нещата по начин, по който ме тревожи. Защо? Защото Преговорите текат бавно, точат се. Обсъждаме регламента за бъдещата кохезионна политика на триалог и съвета продължава да бъде колеблив, да чака да се постигне споразумение по ключови споразумения. Отговорите ги чакаме всички. Като, например, създаването на нова категория региони, така наречената преходна категория региони. Тоест има неща, които трябва да се изяснят. Трябва да се изяснят основополагащите елементи, след което да почне да се изпълва с съдържание и това, което ще се надгражда на тях. Бюджетът. Бюджетът е на първо място първото стъпало на стълбицата. И ако не се постигне споразумение по бюджета, последиците ще бъдат страховити. Защо? Защото тук в Европейският парламент желаем да и избързаме, да можем да предвидим как ще се развият събитията. И предполагам същото желание да предвидите и да прогнозирате, го изпитвате и вие в е, Комитета на регионите, защото колкото повече се бавим сега, толкова повече ще трябва да наваксваме за в бъдеще и толкова по-късно ще станем готови с конкретни действия. Идвате и призовавате за действие тук в нашата комисия. Разбира се, че тези призиви са добре посрещати от нашата комисия Реги, но тези призиви трябва да се чуят от целия парламент и от съвета. Ето, за това ви призовавам аз на свой ред да вървим рамо до рамо в желанието за подходящ, за достоен бюджет – който да позволи на Европа да напредне. Не се напредва само с затягане на коланите и с строгост. Благодаря. Уважаеми колеги, има още 7 души, които желаят да се изкажат. Сега господин Алфонси. Благодаря. Раз... Нека и аз да се изкажа по въпроса е, за чашата. Първо, дали е празна, дали е пълна. Чашата е неподходяща на първо място, нека да го кажа. Миналата седмица се проведе е, съвет и на този съвет се случи всъщност нещо политическо и историческо невиждано за момента в механизмите за европейско строителство имам предвид. Има разрив. Всички са зад Камерън, всички поддържат британското предложение по една или друга причина. Така че аз мисля, че Европейският парламент и Комитета на регионите трябва да реагират. Да реагират на тази криза, защото ако не действаме сега в условията на криза, не само, че няма да има прогрес, а ще има и регрес. И от това ще пострадат правомощията на Лисабонския договор. Благодаря. Никос Криза Кохелус. Σίγουρα στο Κοινοβούλιο θέλουμε να благодаря ви, госпожо председател. Да, сигурно ние в парламента искаме бюджет, който да бъде един от инструментите за прилагането и, и постижението на резултати в европейските политики. Това означава териториално, регионално развитие, заетост на младежите, реформа на ОСП, както и на опор. По тази причина ние трябва да прегледаме бюджет и да го разгледаме от две гледни точки. Най-напред, до каква степен са достатъчни наличните ресурси и от друга страна до каква степен те помагат за изпълнението на набелязаните стратегии. Много често ние разходваме огромни а, средства, без да се упражнява някакво въздействие върху а, изпълняването на стратегиите, увеличаването на заетостта и постигането на ефективност ефективност. Има огромна незаетост в Европа. Дали ще има инструменти, които ще се предоставят на младите хора, особено в регионите, в които има безработица от 20% и повече. Говорим за огромен брой млади хора, 8 милиона души безработни в Европа и това означава огромни разходи 70 милиарда евро годишно. Да сравним това с 5 милиарда евро спестени от банковия сектор. Какво означава това? Всички европейци трябва да гласуват на европейските избори но как да гласуват, като всъщност получават минимални проценти. Трябва така да се разпредели европейския бюджет, че да се постигнат съответните резултати. Нека да ви дам тук един пример. Гърция. За да се спаси, се нуждае от 240 милиарда евро. Това е една четвърт от бюджета, който обсъждаме за цяла Европа за 7 годишен период. И от тези пари всъщност нищо не се дава за подсилване на економиката и създаването на нови работни места. Но ако успеем да запазим економиката на определено ниво, ще можем да спестим 20% дълг. Наистина трябва фондовете, финансите да се предоставят по един по-добър начин. Но какво означава това? Някой казва, че трябва да се намали бюджета. Не, ние трябва да разходваме така бюджета, че да се преборим с кризата, пред която сме изправени в момента в Европа. От друга страна, Европейския фонд за бездомните извинете, всъщност за най-нуждаещите се става дума. Този брой се е увеличил два пъти в Европа. Не е възможно ние да допускаме подобна бедност в Европа. Нека да не правим също нещо, което често се прави, т.е. да сравняваме финансовата рамка за новия програмен период с предишния период. Това не е правилно ние очакваме да имаме различно развитие на регионите. Бюджетът от 14 до 20 година е жизненно важен. Как да гласуваме по един бюджет, в който са заложени толкова много дефицити и от друга страна няма целенасочени насочени средства за решаването на тези а, толкова наболели проблеми. Може би трябва да се набележат нови приоритети, да се преборим с проблеми като безработицата да се преборим с неравнопоставеността между регионите. Сега вече имаме нови бедни региони в Европа. Трябва да се отчитат всички тези елементи и да се започнат много важни преговори между парламента и съвета, за да се стигне до един бюджет, който наистина ще помогне разработването на политиките за регионално развитие. Благодаря ви, колеги. Вече изчерпихме времето, заделено за тази тема. Все още има имаме пет души, които искат да се изкажат. Дали искате сега да отговорите? So we are going now to follow. А, добре, сега продължаваме. А, още един се записа. Нека да ви помоля наистина да се изказвате в рамките на една-две минути, не на повече, а, така че наистина да можем да съберем всички. Господин Манже. Благодаря, госпожо председател. Господин Валкарсел. Да, ако погледнем решенията на Европейския съвет, е, всички ще се съгласим с е, това, че Европейският съюз всъщност няма средства да изпълни амбициите си. А амбициите е, му са да се пребори с кризата и да възстанови ръста. В момента живеем в един изключителен момент в историята на Европейският съюз. Изправени сме пред преломен исторически момент в европейското строителство и в регионалната политика. За първи път се съкръщават от регионалният бюджет около 30 милиарда евро. Разбира се, че не можем да приемем такова нещо. Това разбира се, че ще има последици върху съвкупността на нашата регионална политика. Нека да ви е, привлека внимание върху следното. 67-ма точка от изводите на съвета. Там става дума за въпросната макроекономическа обословеност. Ние сме против това нещо. Нашата комисия става дума и по време на триалога опитахме именно това да удържим фронта. Сега, като член на преговарящия екип, бих искал да е, задам следния въпрос. Как какво поле за маневриране ни е оставено, къде можем да отстъпваме или да настъпваме. Това трябва да го знаем, за да можем да си създадем стратегия. Знаем, че това се решава в момента в рамките на процедурата на съвместно взимане на решение. Именно за това е изключително важно да заявим ясно кои са нашите принципи и да заявим също точно толкова ясно, че не искаме да сме изправени пред свършени факти. Сега, някои от елементите на това решение в крайна сметка опоручават самият основополагащ концепт на регионалната политика. Преди вие да дойдете, господин Валкасер, обсъждахме държавното субсидиране на регионалните предприятия и стигнахме до извода, че понякога разпоредбите се разписват от хора, които не са добронамерени към регионалната политика и към политиката на сближаване и това ясно може да прозира в законодателните текстове. Разбира се, че си даваме сметка за това и разбира се, че не можем да приемем тези попълзновения. Целта ни е регионалната политика да продължава да бъде на съответното равнище, така както ние го схващаме. Седмиците, които ни очакват за бъдеще, са решителни, защото се очертават преговори, тежки такива. Разбира се, че няма да се запънем и с цената на всичко да защитаваме едно или друго. Със сигурност нашата позиция ще бъде силно изразена, но ще бъдем и разумни преговарящи се. Крайната ни цел обаче е бюджета, така както го предлага в момента, да се отхвърли. Благодаря. Корнелия Ернст има думата. Благодаря ви. Госпожо председател, може би мога да се фокусирам само върху малките и средните предприятия, които са споменати в заключенията на Европейския съвет. По такъв начин все едно Лисабонския договор никога не е съществувал. Те искат сами да взимат решения по финансовите мерки и да им научат въобще какво казва Европейския парламент. Много е важно, това е най-важното за нас, да не бъдем игнорирани, да не бъдем пренебрегвани. И ние очакваме много ясно не от вас, от Комитета на регионите в тази връзка. Ние от Европейския парламент не можем да приемем бюджета такъв какъвто е. Той няма да бъде конституционален, ще бъде направо незаконен не можете да допускате каквито и да било дефицити. И на второ място искам да спомена безработицата сред младежите. 6 милиона. Абсурдна е тази цифра. Нелепа. Трябва да се включат специални разпоредби за младеща, трябва да, да им да са предвидени специални правила. Младите хора трябва да имат приоритет при ползването на структурните фондове. Но като съберем тези 6 милиона заедно, наистина не знам откъде може да се извлекат ползи за всички тях. И на последно място макроекономическите условия. Няма смисъл в това, което се казва. И преди се борехме срещу това всичко, което е предвидено да се предотвратят финансите, които да се предоставят на регионите. И мисля, че това трябва да се изчисти по време на преговорите. Това, което трябва да направи парламентът тук е да набележи ясно приоритетите. Какво можем да договорим в политическите групи, между политическите групи, какво можем да приемем наистина. Благодаря ви. Следващия оратор. Благодаря. Госпожо председател, господин Балкарсел. Съжалявам, че не съм съгласна с казаното от вас, че задоволството е разумно. Задоволство, което изпитвам аз. Не само, че не съм задоволена, а и направо съм скандализирана. 1% е направо смешно за амбициите, които си поставяме. Тоест, с друга думи, режем заедно с бюджета и амбициите си. Политическите мерки и економиката, която сме прилагали до момента, показват ясно резултата затягане на коланите и дисциплина. А това не винаги е най-умното и това е жалко, че го защитавате вие като позиция, особено с оглед на това, че произхождате от провинция Мурсия, провинция Мурсия в Испания, е, но няколкократно се е облагодетелствана от европейско финансиране, особено сред неодавнашното земетресение. 1%. Къде отиваме при положение, че Съединените щати увеличават бюджета си с 12%? Как искаме да се, да се състезаваме с тях? Попитах днес генералния директор на Регио дали не само БВП, а и безработицата ще бъдат взимани предвид като показатели, за да може някои региони като моя, регион като Мадрид, например, също да искаме финансиране, въпреки че сме над 75% от БВП. Безработицата, безработицата е реалност. Хубаво е човек да прогнозира, но прогнозата трябва да е достоверна, а няма да се изпълнят нашите прогнози, ако такива смехотворни цифри залагаме в бюджета. Благодаря. Много благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко Казва господин Мартела, няма да повтарям аргументите, които бяха повтарени. Има държави, в които децентрализираното взимане на решения се отразява върху регионите, особено в източните държави членки, например в Румъния. Как възнамерявате да постигнете баланс между, да речем, създаването на партньорства с държавите членки и прилагането на кохезионната политика на регионално ниво? Като се вземе предвид настоящата ситуация, смятате ли, че ролята, която се играе от регионите, може да се повиши през следващия програмен период и ако смятате, че е така, как точно ще се осъществят тези цели на практика и какви стъпки ще предприемете в тази насока, за да ви подкрепим? Ян Олбрихт сега. Да, благодаря ви. Ние имаме различно четене, различен прочит на вашите намерения в нашата политическа група. Току-що чух, че вие предлагате ние да блокираме споразумението. Доста изненадващо. Аз не очаквах нещата да се развият по този начин. Очаквах, че вие ще споделите с нас това, за което трябва да се борим, гъвкавост, например. Поне така разбрах аз намеренията, така че бих искал да получа пояснение не искам да излезем от залата с впечатлението, че Комитета на регионите идва тук, за да подсилва най-екстремните позиции в парламента. Нещо, което трябва да обсъдим много ясно и в подробности е въпросът свързан с дефицита. Не трябва да забравяме, че имаме два елемента. Дефицита от 2012-2013 година и цялата празнота, целият вакуум в бюджета от друга страна, бюджетните кредити спрямо плащанията. На бюджетните кредити за 10 години, а плащанията за 7. Тоест, оставаме тези 3 години, които са допълнителни и може би това ще, този период ще ни послужи като буфер за запълване на тази разлика между кредитите и плащанията. Може би трябва да се конструира бюджета по-добре, може би трябва да се преразгледа бюджетната политика на Европейския съюз в дългосрочен мащаб. Защото наистина трябва да се прилага един подход, който е стъпка по стъпка. Не знам дали споделяте това становище и една бележка, докато се обсъждат резултатите от трилога услуга. Има някои елементи, които са свързани пряко с местните регионалните власти именно делегирането в тези градски зони. И съветът е категорично против. Съветът е подкрепен от регионалните власти, които са против даването на правомощия на градовете или на градските зони. Може би се провеждат вътрешни дебати в Комитета на регионите и се надявам, че вие ще подпомогнете за решаването на проблемите, защото за сега, до сега ние се борихме за такова делегиране, а съветът не е много отворен за тази тази идея. Благодаря. Благодаря ни е последният оратор, господин Огиас. Грация, президент. Йо. Благодаря ви, госпожо председател. Сега съвсем честно казано, аз съм изненадан, че председателят на Комитета на регионите се изказа по този начин за европейския бюджет. Имаше времена, в които водихме битки заедно. Знаем, че нашата комисия, вашия комитет трябва да се грижим за изостаналите региони и трябва да излизаме с предложения за подобряване на законодателството. По тази причина съм изненадан. Това, което чувам от вас, като че ли потвърждава отрицателния глас срещу бюджета, който идва от групата на либералите, от АЛДЕ. Това е един консервативен бюджет, който не е свързан с растежа, но няма да навреди на най-отдалечените региони, регионите, които са в най-неизгодно положение. Нека да задам един много кратък и много прост въпрос. Какво мисли Комитетът на регионите? за аспекта, свързана с островите и всички трудности, свързани с островите във връзка с бюджета. Господин председател, заповядайте, имате думата за отговор. Muy bien, pues en primer lugar, muchísimas gracias a todos cuantos. Благодаря ви за въпросите и за коментарите. Това е един дебат, който ми дава възможност да поясня някои въпроси, които не са изначално ясни. Искам първо да ви кажа, че Комитетът на регионите е, е правилното място за мен. Аз от 18 години съм там. И за това, именно за това, знам, какво е естеството на този комитет? Знам какво е естеството му и знам, че няма законодателни функции. Просто излиза с становища, които след това пристигат тук при вас. Вие ги преценявате, оценявате, отхвърляте или приемате. Голяма част, разбира се, минават вашия изпит и се превръщат в закон. Тоест, връзката е плавна, непрекъснато се усъвършенства, разбира се, без да забравяме кой какво място заема и какви функции има. Нещо обаче позволете да ви кажа. Не съм, поне не си спомням, да съм казал, че е хубава новина, че е положително явление предложението за бюджет, което съветът представя на парламента. Този път го казвам ясно. Ако не съм го казал миналия път, няма да обяснявам необяснимото. За миг не съм си помислил, даже смятам, че не съм произнесъл думата положително, позитивно като определение за бюджета. По-скоро обратното. Това е един пълен с недостатъци бюджет. Даже когато казвам, че може човек да бъде доволен в разумно в да бъде до известна степен доволен, така нека да се изразя госпожо Гоен, то, в този случай на това разумно задоволство, например, имам предвид гъвкавостта, макроекономическата обословеност или националния резерв. Това са елементи, които са задоволителни като присъствие, но като подробности не можем да приемем. Ето за това смятам, че все пак не всичко е лошо и за това смятам, че има мотиви и за известно, така да го дефинираме, задоволство. Сега, аз това, което ви го казвам, е израз на позицията на комитета на регионите, която за щастие е същата като вашата, като Европейският парламент. Аз в момента мога сам себе си, ако позволите, да дефинирам като политик, който обича да си запрята ръкавите и да работи. И за това работя в защита на принципите на е, Комитета на регионите, които за щастие съвпадат с е, позицията на Европейския парламент. Разбира се, че никой не е доволен от е, бюджета но все пак смятам, че можем да кажем, че известни доводи за задоволство дава елементите, които ви цитирах. Казах сега, и това не го отричам, защото е било абсурдно да го отричам, това го казах, а именно трябва да положим усилия, за да може бюджета да не си остане такъв какъвто е. Това разбира се в никакъв случай не значи. Приемете бюджета, така както ви го предлага Европейския съвет, пък после ще видим. Нищо подобно. Смятам, т.е. не смятам, направо твърдя, че казах следното. Бюджетът в никакъв случай не е стигнал до крайната точка на развитие. По-точно казах обратното. Не е в крайната си точка, в началната си точка на развитие този бюджет. До сега топката бе на, в игрището на комисията и на съвета. Сега удари часът обаче на парламента и така започнах изказването си. Сега трябва да изваем окончателната форма на бюджета. И затова се обърнах с, към вас с призива да не излъжем очакванията на държавите членки, на регионите, на европейските граждани, да не ги излъжем в очакванията им за инструмент, който да им позволи растеж. Растеж в дългосрочен план, тъй като в момента обсъждаме между многогодишната финансова рамка. Не бива обаче да гласуваме без да мислим. Трябва да преговаряме. И в резултат на тези преговори парламента трябва да постигне бюджетът, който европейските граждани чакат от нас. Вън е по-студено, отколкото тук вътре. Вън духа вятър, за разлика от тук в Европейския парламент от Комитета на регионите или от бюрото на който и да било политик. Хората вън студуват. Хората вън търпят лишения. И именно сега е вашия ред. Вашия ред да приемете или да отхвърлите това, което ви се предлага тук трябва да стигнете, да финиширате с документ, който в крайна сметка да служи на растежа на Европа. Сто пъти съм го казвал, даже съм го и писал. И е лесно да видите дали е, казвам истината или не. Казвам, значи, следното. Абсолютно е противоречиво да твърдим, че финансовите перспективи 2014 и 2020 представлява инструмент, който ще изтегли Европа от дъното. Не може да казваш такова нещо, при положение, че бюджета не е само, че не надвишава, ами и се снижава спрямо предходния. Би било безсмислено да твърдим такова нещо. Това би било противоречиво, даже би било лъжливо. Аз съм го казвал много пъти, казвам го за пореден път. Тоест, сега трябва да поправим това, което продължава все още да бъде поправимо. И за това се обръщам към вас. Не, нали, като частно лице. Тук не съм като частно лице. Тук съм като представител на Комитета на регионите. Комитета на регионите иска един по-добър бюджет. Но освен това, не само искаме, а и винаги, когато ни се предоставя тази възможност, твърдим, че най-лошото, като може да ни се случи, би било да останем без бюджет изобщо. Ето за това регионалните власти подчертават необходимостта от бюджет, от бюджет, който да започне да се освоява бързо. Тоест, Нещата не са прости. На карта са заложени много елементи и много от тези елементи са в сферата на реалното и на възможното, а другите са в сферата на желателното, на това, което ни се иска да се случи. Е, тези две неща трудно могат да бъдат съчетани. Затова моята постановка, постановката, коя, с която излизам от името на Комитета на регионите е госпожи и господа евродепутати. Не ни харесва този бюджет. Моля ви, направете нещо. Освен това, направете така, щото да имаме бюджет. Защото альтернативата на този бюджет не е липсата на бюджет. Ако нямаме бюджет, със сигурност няма да има изход от кризата. Регионите обаче страдат двойно от а, така наречената макроекономическа обословеност, както а, подчерта Салвадор Гаррига. И това е всъщност основанието ни да искаме гъвкавост. Отхвърляме този инструмент, който не само, че ще бъде отрицателен, а направо смъртоносен за интересите на европейските граждани. Това е дефиницията, която аз давам на понятието макроекономическа обословеност. Сега, ако се запитаме дали трябва да има нови механизми за контрол и мониторинг, аз смятам, че не. Господин Ван Нистелрой каза, че нещата могат да се осложнят допълнително с създаването на нови инструменти, които не само, че не изясняват, а и замъгляват и затлачват нещата допълнително. Има вече механизми, има платформа за контрол и мониторинг на стратегията 2020. Работим всички в тази обща платформа. Защо сега да се създава нещо ново? Има вече достатъчно създадени, трябва да се, да се, да се използват просто. И сега, големият въпрос, въпросът за това, който се за, и който отговори получава награда 1 милион. Въпросът е дали има смисъл от е, Комитет на регионите, след като има парламент. Ами нека тогава да си зададем и друг въпрос. Има ли смисъл от институции изобщо? Разбира се, че това, такова нещо очаквате да чуете от мен. Не ви изненадва моята защита на съществуванието на Комитета на регионите, защото аз съм негов председател и защото съм представител на регион. Много правя не само защото съм негов председател, а и защото смятам, че регионите – са първото равнище на европейските политики. И не дейте да смятате, че идвам тук да ви обяснявам как трябва вие да работите, защото вие самите също произхождате от избирателни райони и там на място практикувате европейски политики. Не ви казвам как трябва да си вършите работата. Работим просто в различни, на различни поприща. Кметовете работят по един начин, областните управители по друг начин. Разликите в управленските структури са очевидни и съответно близостта на един управленец до избирателите му е различна в зависимост от това дали е кмет, дали е областен управител. Ние, разбира се, работим всеки ден на терена. И в това няма нищо лошо. Даже има много добро, защото по този начин можем да избегнем при покриванията. Ако искате да водим този дебат, дебат кой какви функции има и кой е по-важен от другия, можем да го проведем дебата, разбира се, но смятам, че това ще ще няма да ви е по вкуса, вие си имате и други работи и аз самият, без да го приемате като обида, също си имам други работи. Даже в момента направо може да изпусна самолета, който трябва да ме закара до, ми, до следващата ми среща. Нека да не се вторачваме в, в подробностите, а в глобалната картина. Глобалната картина се нарича сега макроекономическа обословеност. Това обаче може би не се разбира бързо от всички. Това, което всички биха разбрали бързо, са мерки, които да създадат работни места, които да се преборят с климатичното изменение – Разбира се, че това, което сме правили до момента не е безмислено, че без направеното до момента това, което ще правим за в бъдеще, няма на какво да се опре. Но пак ви повтарям, политиката на работа по места, на терена, така наречения договор на кметове. Това е нашето верою. Това е всъщност, и моля да не го смятате за прекалена хвалба от моя страна, но именно от политиката по места и на терена могат да се родят големите предизвикателства и големите победи в борбата за създаване на работни места, за климати... срещу климатичното изменение и така нататък и така нататък. Така наречения договор на кметове е фигурата, моделът, който според мен ще даде тези резултати, които току-що ви описах. Фигура, която вие познавате, най-вероятно може и да не познавате. Ако не познавате, вие казвам. Често се затваряме очите пред тази действителност, а не би трябвало. 6 милиарда безработни, 6 милиона по-скоро Разбира се, че цифра Ако не вземем мерки сега, това ще бъде пряка обида към младежите. Госпожо Дали, наистина партньорството се изразява в това. Обща съседна политика. И политиката на регионално равнище също може да се окачестви като съседна. Неодавна, всъщност миналата седмица, бях на една такава среща за партньорство и партньорска мрежа между северния и южния бряг на Средиземноморието. Същия такъв модел на партньорство го практикуваме и с страните от източна Европа. Евроскептицизма, господин Алфонси, този въпрос разбира се, че буди загриженост и разбира се, че е неизбежен неизбежен е евроскептицизма, неизбежна е и неговата цикличност – Испания, например, стана член на Европейския съюз през 1986 година. Тоест, дълго време бяхме вън от Евросъюза, вън от формация, която по исторически, политически и културни причини бе част от Испания. Испания бе част от нея, но поради властващата в страната диктатура, страната не бе член на Съюза. Трябваше да дойде 86-та година, да възтържествува демокрацията и тогава да стане и Испания член на Европейския съюз. Междувременно обаче, бидейки не член на а, Евросъюза, като малък разбира се, още от тогава съм слушал за тези евро, евро скептични настроения. Те са циклични, също като кризата. Колкото по-циклична е кризата, толкова по-цикличен ще бъде и евроскептицизма. Всички тук обаче следва да се загрижи не само едни или други, всички институции, всички, които носят отговорност. От кмета на най-малката община до президента на най-могъщата държава в Европейския съюз. Разбира се, че фондовете трябва да се усвояват по-ефикасно. Така както е разписан бюджета, разбира се, че никой няма да го подкрепи. Така че в заключение Бих се обърнал отново към вас с призив за поддържане на политиката, която защитавате до момента. Ние ще сме с вас. Разбира се, че трябва човек или Европейския съюз в нашия <laughs> случай да харчи по-мъдро, по-разумно, още повече, че когато средствата са ограничени, трябва по-добре да бъдат използвани. Разбира се, че има мотиви за задоволство, но след играчка идва плачка и сега дойде момента да поправим грешките на миналото. И в заключение, госпожо Хюбнер, мисля, че вече изчерпих въпросите за макроекономическата обословеност, за младежите и безработицата, от която страдат, както и ролята, в крайна сметка, на Комитета на регионите. Лисабонския договор засили, стабилизира нашите позиции, засили позициите ни по въпросите за контрола на субсидиарността. Ние сме доволни и можем да се похвалим, че и в Комитета на регионите се радваме на заздравени институционни позиции. И това е от мен, това е моето послание. Благодаря ви за зададените въпроси, благодаря за търпението. Благодаря, господин председателю. Благодаря, че приехте поканата да говорите пред нас на заседание на нашата парламентарна комисия и също за откритостта, с която говорихте. И за това, че споделихте становищата на Комитета на регионите. И за това, че подчертахте споделената ни отговорност за растежа. Искам да ви уверя, че ние като парламент ще направим всичко възможно за да получим един добър бюджет, който да е от полза за Европа, регионите и местните общности. Така че да започнат да се радват, радват на растеж. Знаем, че ще е трудно, че трудно ще се постигне баланс между по-добър бюджет и изобщо наличието на някакъв бюджет, но си даваме сметка колко отговорно е това. Още веднъж ви благодаря.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 Драги колеги, преминаваме към следващата точка от древния ни ред, а именно общинските жилища в Европейския съюз. Ще гледаме проект установище на господин Карона за общинските жилища. Ще дам на докладчика думата сега. Преди малко видях. Да, ето го, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че е особено важен дебатът за социалните жилища. Правото на общинско жилище е спомага за постигането на много от целите на стратегията за Европа за 2020 година, както по, по отношение на растеж, така и по отношение на а, привлекателността на регионите, както и борбата с бедността и също така социалното приобщаване. Други други приоритети, за които спомагат общинските жилища, борбата с противодействието на климатичните изменения и борбата с енергийната несигурност. Затова въпросът е от особено значение. За много европейски граждани достъпът до жилище е затруднен в днешно време. През 2010 година 7,5% от населението на Европейския съюз е, не разполагаше с осигурено е, сигурно жилище. Над 17% са живели в, е, в жилища с недостатъчни условия, с Това, между другото, са само ориентировачни данни и то консервативни ориентировачни данни. Множество са хората, които с трудност са плащали найема си. Така че от огромно значение е да се осигури адекватно жилище за всеки го. Проблемът се изостря допълнително с задълбочаването на кризата. Целта е да се прокарат европейски дейности, така че да се оползотворят средства от структурните фондове за тази цел. Има нужда от жилища в различни държави членки. Като условията са различни, както между отделните държави членки, така и в рамките на една и съща. Това въжи и за цяла Европа. Едно е положението в Западна Европа, друго е в Източна Европа. Има съществени различия също така и между градските и селските райони. С оглед на всичко това е от огромно значение да се създаде една обща за всички рамка. Това, което се опитваме да постигнем в настоящото становище е да насърчим строежа на жилища чрез средства от структурните фондове за периода 2014-2020 година на базата на предложенията на комисията и най-вече с оглед на осигуряването на отопление, на разумни условия на живот и борбата с социалното отчуждаване. По всички тези въпроси искаме да създадем гаранции за бъдещето, гаранции за инвестиции така че да успеем по-добре да интегрираме наличните средства, за да осигурим устойчиви устойчиво жилищно настаняване и да предотвратим а, социалната сегрегация, като в същото време насърчим социалното сближаване. Инвестициите а, в социалното жилищно настаняване трябва да бъдат част от а, един по-широк набор от политики, които имат въздействие върху местните економики. В тази връзка важно е и насърчаването на заетостта и подкрепата на малките и средни предприятия. Това е един въпрос, който трябва много успешно да намери своето решение. В същото време обаче е от голямо значение и за социалното сближаване, осигуряването на растеж и работни места. Благодаря ви. Благодаря на докладчика. Сега Йоахим, първия докладчик Сянка, няма го. Карима Дели. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колегата Салвадори Карона за работата. Като докладчик в Сянка от страна на комисията РЕГЕ, но представител и на водещата комисия от страна комисията ДЕВЕ, искам да подкрепя виждането, че общинските жилища могат да дадат своя принос за преодоляване на кризата. Всички последици, които можем да извлечем от това, са всъщност по-голямата си част положителни оказват влияние на първо място върху макроекономическата стабилност. Знаем, че Европейската комисия би могла да противодейства има вече средства и инструменти да противодейства за създаването на нов недвижим балон. Другият елемент е борбата с климатичното изменение и финансовите средства, които трябва да се инвестират в това. За нови източници на енергия, които да произхождат от възобновими източници. Тук сме натрупали известно закъснение, тъй като да не забравяме, че целта е да намалим четирикратно до 2050 година нашите е, въглеродни емисии. Друг един положителен елемент е свързан с социалното сближаване. И тук искам отново да повторя за да повторя идеята за управление на различни равнища и да подчертая, че тук имаме финансови средства. Стига между многогодишната финансова рамка да се развие в желаната от нас посока. Все още не са приключили е, преговорите, но това е още една причина да удържаме фронта, за да могат тези средства, тези инвестиции да бъдат още по-големи. И накрая, като природозащитник, искам да подчертая, че следва да забравим често повтаряното в миналото, че градските региони са неекологични. Аз смятам, че имаме възможност да интегрираме развитието на градските региони и техните квартали с жилища за социално слаби, да ги приобщим към тези екологоцелесообразни форми на живот. И така смятам, че този доклад трябва да се гласува, защото ще бъде конкретният принос на Европейския парламент в разрешаването на този наболял вече проблем. Благодаря. Кои за слово? Господин Власък. Благодаря, госпожо председател. Жилищното настаняване е особено деликатен въпрос. И е много полезно, че имаме разискване по това по него. От друга страна обаче трябва да си дадем сметка, че общинските е, жилища са е, от компетентността на националните правителства и националната социална политика. Съгласен съм с е, колегата, който се изказа пред мен. Трябва максимално пълно да се реши този проблем. А но това трябва да става на максимално ниско ниво. Затова не мисля, че е уместно да създаваме специален европейски център за наблюдение на жилищното настаняване. Това би довело единствено до повече бюрокрация. Такава информация вече има. И тя се подава от националните правителства. По относ по, относ... по отношение на борбата с енергийната несигурност. Не съм убеден, че е, пътят към това е да се опитваме да, да влияем на цените на енергията. Яна Обрехт. Една бележка имам. Мисля, че в текста на комисията ни трябва да засегнем и проблемите, които, които изникват а, от факта, че не разполагаме с ясно определение на, а, на понятието общински жилища или социално а, жилищно настаняване. Има големи разлики в държавите е, членки. Например, в Холандия имаше е, проблем с държавните помощи. Не, извинете, подобен беше случая с държавните помощи и начин по който това понятие се разбира в Холандия. Сега, често пъти социалното жилищно настаняване се, се, се, се, се свързва с най-бедната прослойка, но в други страни пък има проблеми, които са свързани с собствеността на тези жилища. А, така че да, от една страна а, това е социален проблем, а, но трябва, трябва да, да говорим и за обхвата, за това какво се разбира под това. Благодаря. Докладчик докладчика е господин Карона, дали иска да каже нещо в заключение? А, да, съвсем накратко ще се изкажа понеже съм съгласен с всичко, което чухме. И най-вече последното нещо, което каза господин Олбрих. Определено е много важно да да стигнем до едно общо разбиране, едно общо определение на понятието, защото действително има сериозни различия. Различно е положението в Италия, в Полша, в Франция – и мисля, че това е един от основните моменти, една от основните ни задачи да, да предложим едно максимално широко определение. Ще е, отразя предложенията ви за изменение и се надявам да достигнем до общо съгласие. Председателката, ако нямам е, други а, е, коментари, предлагам 22 февруари 12 часа за крайен срок за внасяне на предложения за изменения. Няколко дена, има около 2 дена всъщност това, е което решаваме сега. Благодаря, господин Карона. Продължаваме в 15 часа. Както знаете, точката на господин Гайер е се отлага, така че преминаваме направо към следващата доклада о мърже и разискването на регламента. Благодаря ви.